седини по-късно към нас. С ваше позволение, за... аз ще председателствам аз. Започваме с приемане на дневния ред. Има някои промени. Започваме с съобщение на председателя. След това точка номер 5 ще бъде изтеглена под точка 2 правата на човека, социалните и екологични норми в международните търговски споразумения ще дойде след съобщението на председателя. След това размяна на мнения относно насилието срещу жени при въоръжени конфликти и след това политиките на Европейски съюз в полза на защитниците на правата на човека. Има ли забележки? по дневния ред. Ако няма, приемаме дневния ред. Ричард Хаует. Радва, приемам дневния ред, но искам да кажа няколко думи във връзка с, с размяната на мнения през януари. Аз поисках секретарията да издаде доклад за правата на човека и, външни, и службата за външни отношения председателя каза, че това ще стане през януари, сега сме март. Искам само за протокола да кажа, че въпросът е много важен и се надявам, че той ще бъде повдигната бързо решенията за Европейската служба за външни отношения следва да се реши бързо. Бележката от секретарията ще бъде е, изпратена, така че ще е, разгледаме въпроса в Страсбург. Има ли предложения? Можем ли да приемем дневния ред? Да. Дневният ред е прият. Втората точка в дневния ред е съобщение на председателя. На първо място Роландо Забата Майо, кубински политически затворник, след гладна стачка е починал на 22 февруари. Господин Запато е сред 75-мата души арестувани в част на масирана масирано преследване от кубинските власти, насочено срещу а, хора, работещи за правата на човека. Господин Запато е получил да награда Сахаров. Арландо Запата Майо е бил осъден през май 2004 година на три години затвор. След това многократно е бил съден по по-нататъчни обвинения в неподчинение и потикване към безредици в място за излежаване на наказанието. Той излежавал общо наказание от 36 години. Гладната стачка е била последното му средство да протестира срещу условията в затвора председателя Бузек и върховния представител Аштен изразиха огромно съжаление от трагичната смърт и поискаха незабавното освобождаване на всички политически затворници в Куба. В допълнение на това искам да кажа, че имаме предложение за пленарното седание в Страсбург да се проведе дебат с резолюция за Куба. И сега е, искам да ви попитам дали сте съгласни за дебат с резолюция в Страсбург, в пленарната зала. Благодаря. Второто съобщение е свързано с 54-та сесия. So 54-та сесия на конференцията за статута на жените в Пекин плюс 15 От документите, с които разполагам, разбирам, че Хайди Халтала е присъствала на тази сесия. Много от въпросите са били свързани с положението на жените и мирния процес. Не мога да ви кажа повече, но когато Хейди Хаутала дойде тук, ще може да отговори на вашите въпроси. Хейди Хаутала е участвала в делегацията в Беларус. Става дума за проучвателна мисия. В де... Ръководител на делегацията е бил Кристиан Вигенин. Целта й е била да проучи положението. Целта на делегацията е била да обсъди възможностите за участие на Беларус в парламентарната асамблея на Евронес. Делегацията обсъдила въпросите свързани с правата на човека, гражданските права, либерализацията на режима за регистриране на организации, предстоящите президентски избори, въпрос свързани с етнически младсинства. Изрази се а, тревога по влушаващото се положение в това отношение. След доклада за доклада за турмоза на полското младсинство ще бъде представен в пленарната зала в Страсбург. Това бяха съобщенията на председателя. И сега ще продължим с дневния ред по точка 5. Правата на човек, социалните и екологични норми в международните търговски споразумения. Докладчик е Дейвид Мартин. И всъщност това е първата размяна на мнения. И така, ще дам думата на Дейвид Мартин, нашия докладчик и Грегуар Тери, който също ще участва в работата и може би представителят на комисията, който ще се присъедини към нас. И сега Дейвид Мартин има думата. Благодаря, госпожо председател. Европейският парламент сега има много повече възможности да повлияе върху съдържанието на търговските споразумения. След влизането в сила на Лисабонския договор, това, че сме равноправен участник заедно с съвета, не означава, че трябва да казваме автоматично да на споразуменията. Ние трябва да участваме в самото начало, в процеса на преговорите и когато кажем да, това да бъде след пълноценното ни участие. Разбира се, трябва да следим и това и за това изпълнението на споразуменията да се съобразяват с принципите, по които са създадени. Европейското международно право и решенията на съда изискват от нас да, да следим за спазването на правата на човека в страните, с които сключваме договори. Хоризонталните споразумения като GSP също така включват клаузи за правата на човека, трудовоправните отношения и околната среда целта на нашето становище е да видим до каква степен правата на човека могат да се изпълняват по-добре посредством търговски споразумения. Най-напред ще се спра на хоризонталните въпроси. На първо място това е GSP+. За да имаш, за да използваш GSP+, трябва да спазваш нормативите на МОД, екологични стандарти, социални стандарти и на теория, ако не спазваш тези стандарти, ползите от GSP могат да бъдат оттеглени. Трябва да кажем, че за много от страните получатели ползите са немалки, тъй като намаляването на митата през годините предоставят значителни търговски предимства. За разлика от страни, които или не получават такива предимства, или пък само GSP. Според мен, че ние не сме достатъчно категорични и решителни в решението за това кой да получи GSP плюс и не на последния кръг ние изключихме Пакистан от страните, които могат да ползват GSP+, тъй като не пазват много от конвенциите на МОД. Също така е поради липса на демокрация и правата на човека. И на тази основа ние изключихме Пакистан. Сега, ако погледнем, ако хвърлим поглед към страните, на които беше дадено това предимство, е, се оказва, че е, Пакистан може би е страна, която трябва да стабилизираме, ако е, искаме да, бъде, да предприемаме политически правилни действия. Така че правилно сме постъпили, като сме изключили а, Пакистан от GSP+, но а, с, с някои оговорки. Решението да изключим Шри-Ланка от GSP+, поради ситуацията с правата на човека, върви ръка за ръка с отказа ни да започнем разследване е, и проучване в Колумбия, както знаем за а, Колумбия е най-опасната страна, според а, а, синдикалисти, но ние дори не правим проучване дали правата на човека се спазват. И заедно с това а, предприемаме действия за изключване на Шри-Ланка. Така че има несъответствие. В разговорите ми с комисията се оказва, че критерият не е дали една страна спазва правата на човека и дали спазва своите ангажименти по МОД, но дали една страна показва желание и напредък в областта на правата на човека. Така че а, можем. Идеята е да се насърчи една страна да продължи по-нататък. И да също така да се държи сметка за последиците от непредоставянето на GSP. Подходът може би е разумен, но а, липсва дефиниция на критериите. Според мен, в крайна сметка, всичко опира до възприятието и ви, да го кажем просто, харесва ли ти една страна или не, одобряваш ли политиката на една страна или не. Това не е много разумна основа за политика в областта на правата на човека. Сега, за Колумбия. Обяснението е, че според комисията ако продължим да работим с Колумбия, ще ги насърчим да подобряват ситуацията с правата на човека. По отношение на Шри-Ланка, обяснението е, че ако използваме тоягата, просто ще ги накараме да обръщат повече внимание на правата на човека. Според мен тук няма някаква стабилна, здрава основа на критерии, условия. Също така, Другият критерий, който се обсъжда с по-голямо нежелание, е ако се прави ако се прави предложение, ако направим предложение за оттегляне на GSP+, дали съветът ще се съгласи? Това не е винаги е много лесно. Е, често за затворени врати се водат разговори между съвета, върховния представител и министри. И е, ако направим такова предложение, какъва е вероятността предложението да бъде одобрено? За Колумбия е очевидно, че съветът няма да се съгласи да замрази GSP+. Така че в Подходът не може да е еднозначен, според мен. Нещата никога не са само черно-бели. Ние трябва да се стремим към един прозрачен набор от критерии, когато се опитваме да решим дали да предоставим на една страна GSP+. От друга страна, искам да се спра на споразуменията за свободна търговия. Вярно е, че когато договаряме такова споразумение с трети страни, включваме клаузи за околната среда и трудовоправните отношения. И по този начин страните поне се опитват да създадат впечатление, че напредват. И страните, с които преговаряме, подписват конвенции на МОД, просто защото искат да сключат такова споразумение. Така че мисля, че когато договаряме споразуменията за свободна търговия, ние можем да оказваме натиск. Когато обаче процеса приключи, възможностите за влияние се изчерпват, защото за да се преустанови действието на споразумението, след като веднъж вече е подписано, трябва, да, трябва съгласието на комисията, трябва да мине през съвета така че, освен всичко друго, се намесват и много интереси и замразяването на споразумение за свободна търговия се превръща в невъзможно начинание. Всъщност, доколкото знам, никога не е било преустановявано такова споразумение. Знам, че сме оттегляли временно GSP+. Дори с Израел спрямо който имало достатъчно основание, дори не са и правени такива предложения. Бих искал, но не, макар че не знам колко е възможно, в бъдещи споразумения свободна търговия парламента да използва възможностите си за влияние, за да може клаузите за правата на човека да се изпълняват по-лесно или като се а, премахне изискването за консенсус или пък като се дава възможност на комисията да преустановява действието на споразумението за определен, за определен период от време. Аз бих искал парламента да играе по-активна роля в формулирането на предложения за временно преустановяване на действието на споразуменията. Разбира се, проблемът със съществуващите споразумения няма да се реши, но може би за в бъдеще ще имаме повече възможности. Благодаря. Благодаря, господин Мартин. Виждате, че имаме обмен на становища без текст от а, двамата автори. Мартине Сафи. Имате обаче пред себе си документи от Международната федерация за правата на човека. Имаме и техен представител, Грегуар Тиери, имате думата. Thank you very much. I'll switch to French. Ще говоря френски. Най-напред благодаря на подкомисията по правата на човека за поканата да участваме на тази дискусия. Тя е предварителна, както казахте. Няма текст по който да работим. За нас е много важно това, че можем да сме тук, тъй като от доста години ние работим по този въпрос за включването на правата на човека в преговорите по търговски споразумения. Това е въпрос, който днес става все по-актуален по няколко причини. Най-напред защото Европейския съюз през последните години води все повече търговски преговори, сключването на търговски споразумения с трети страни. Това е първото. Не можем да не обръщаме внимание на ролята на търговските преговори, които се водят от доста години. Друг важен контекст след влизането в сила на Лисабонския договор – член 290 на договора, но и новото междуинституционално споразумение предвиждат засилена роля на парламента в, в наблюдението на спазването на споразуменията. Както каза ораторът, парламентът участва на всички етапи на договарянето и изключването на споразумението и наблюдението на неговото изпълнение. В, освен това, става все по-ясно, че правата на човека играят засилена роля в търговската в търговските споразумения. Искам да ви цитирам генералния директор на СТО. През юни той каза, че ползата от разговорите за правата на човека предполагат глобални и справедливи правила. И той уточнява, юристите си задават въпроса дали СТО трябва да спазва правата на човека. Отговорът е положителен. Тези права имат своето място в международното право. В своето кратко представене аз ще започна именно от от международното право, какви са задълженията на Европейския съюз в областта на правата на човека. Наш, няма място за спор и един по-политически въпрос в рамките на външната политика на Европейския съюз и по конкретно в желанията тази политика да бъде последователна. Какво е мястото на последователността? Сега няколко думи за международното право. Надявам се, че няма да се водят теоретични дебати по този въпрос. Държавите членки, но и общността, днес Съюза, са обвързани от международните договори, които са подписали. Това е Международния пакт за международните и политически и социални права и за социално-културните права. Международния пакт за економическите и социално-културните права предвижда задължение за сътрудничество и международна помощ и член 2.1 и 2.11 уточнява, че това задължение предполага да не се допуска посегателство върху правата на човека в трети страни. В своята юриспруденция това понятие е доразвито и се уточнява, че държавите членки са длъжни да направят така, че всички международни договори, които договарят с трети страни, не допускат посегателство върху правата на човека, но също така и дават възможност да се утвърдят тези права. Днес международните задължения в рамките на всички международни споразумения, в това число и търговските, изисква държавите членки да се уверят, че споразуменията не са посегателство върху правата на човека в трети страни. Само, че както знаем, въздействието на търговските споразумения, и господин Вами признава това, могат, може да бъде както положителен, но така и отрицателен по отношение на ситуацията с правата на човека. И днес ние трябва. Преди, пред две години беше публикуван един доклад, в който се говори за това, че Европейския съюз трябва да види с какви възможности разполага Европейския съюз, за да може, за да види дали споразуменията, които договаря, вървя са в положителна или отрицателна посока. Тогава, когато вървят в отрицателна посока, да се предприемат коригиращи мерки. Днес обаче установяваме, че Европейския съюз не разполага с никакви структурни институционални възможности да покаже, че споразуменията, които договарят, няма да имат отрицателно въздействие. Днес Европейския съюз разполага с Sustainable Impact Assessment, инструмент, който дава възможност да се измери въздействието върху устойчивостта, но няма възможност да провери дали споразумението няма да повлияе отрицателно върху правата на човека. И това, което бихме искали да се обсъди на този дебат е как да се разработят инструменти за анализ на въздействието на споразумението върху правата на човека по този начин ще може да се разшири, така да се каже, техническото занятие на въздействието върху устойчивостта. Необходим е инструмент, за да сме, който ни дава възможност да проверим дали Европейския съюз спазва международните си задължения. Вторият въпрос, който, който има по-политически характер, в рамките на, нов, на Лисабонския договор е въпроса за последователността и условията. Условията са дума, която понякога е табу в рамките на Европейския съюз, понякога е табу в а, някои служби на Европейската а, комисия. Но всъщност това е важно понятие във външната политика. GSP плюс се основават на условия и това е положителна условност. Клаузата за правата на човека, която е включена във всички споразумения, сключени с а, трети страни от 1995 година насам, предвиждат а, възможност да се преустанови действието на споразумението, ако основните елементи в случая спазването на правата на човека не се спазват. Тоест, условността съществува и се прилага. Тя се прилага в споразумението Котону и де-факто при а, тогава, когато е, имаше държавен, е, когато имаше държавен преврат, е, Европейския съюз приложи тази условно, за да преустанови споразумението. Онова, което е важно за нас е тези условия да дадат възможност да се настоява за прилагане на клаузата за правата на човека или това следва да се обсъжда на междуинституционална основа, за да има последователност в изпълнението. Тук има и един интересен въпрос, проистичащ от член 21 на Лисабонския договор. Той споменава изрично необходимостта от последователност във външната политика на Европейския съюз във всичките й области – там се споменава изрично и необходимостта основните ценности и правата на човека да намерят място в всички политики и във всички области на външната политика тъй като сме на предварителен етап, ние бихме искали да се обсъди публично на интеринституционално ниво въпросът за това как Европейския съюз може да води една последователна политика, позволяваща в случай на сериозно нарушение на правата на човека и на демократичните свободи да се активират условията. Но нещо, което е важно според нас, това е възможно само ако разполагаме с оценка на въздействието върху правата на човека, тъй като ние не искаме чисто и просто да се преустанови действието на търговско споразумение, само тогава, когато то а, не дава възможност да се спре а, посегателство върху правата на човека. След като веднъж сме успели да измерим въздействието на споразумението, би трябвало да обсъдим въпроса за условията. Ще ви давам конкретен пример. Днес показахме в един доклад че споразумението за инвестиции и търговия между Европейския съюз, между Съединените щати и Перу, с оглед на убийствата в, на Перу, не, не даде възможност да се спази правата на човека. Това е един пример. Днес Европейския съюз договаря споразумение с Перу и трябва да видим какви възможности можем да използваме, за да не се стигне до там да, се, да има посегателство върху правата на човека. В бъдеще споразуменията, които ще се договарят на общностно ниво, би трябвало да включват и глава инвестиции. И тук трябва да бъдем много бдителни. Е, това е свързано с въпроса за отговорността на предприятията. Съжалявам за това твърде кратко изказване. Е, бях предвиден за малко по-късно днес, но съм на ваше разположение, ако имате въпроси. Thank you. Thank you, Mr. Terry, for your contribution. Благодаря. Сега виждам, че имаме и представители на Европейската комисия. Извинявам се, наложи се да променим дневния ред, но бихте ли искали, госпожо Арно, да кажете нещо по въпроса? Благодаря, госпожо Андрикени. Надявам се казаното от мен да помогне на работата на парламента. Очаквам колегата от Генерална дирекция търговия. Аз не представлявам а, абсолютно всички дирекции на комисията. Това, което исках да кажа на господин Мартин е следното. А, Ключовата дума тук е цялостност и издържаност. Смятам, че още преди приемането на международния договор това трябваше да бъде факт. Изключително важно е Европейския съюз да бъде последователен особено когато е обект на обвинения за двойни стандарти. Имаме различни интереси и според мен трябва да подхождаме адхок. Разбира се, че има въпроси свързани с правата на човека, но от друга страна пък има и въпроси свързани с добиването на нефт, с достъпа до природни ресурси, така че трябва да признаем, че нещата понякога са сиви. Още нещо, което не бива да забравяме, е свързано и с това, което спомена колегата за положителните стимули. Европейската общност се опитва да активизира а, отношенията си и да работи положително и всъщност прибягваме към наказателни мерки или санкции само като крайен случай. Миналата година една от колегите предложи е, много интересен текст за санкциите. Санкциите биха могли да бъдат много символични, но каква е тяхната ефикасност е нещо, в което не сме абсолютно сигурни. По отношение на инструмента трябва да кажа, че той бе споменат и от господин Мартин. Искам да ви коригирам по отношение на казаното за клаузите. Чисто правно погледнато, всички споразумения за свободна търговия с СТ, независимо в каква сфера са те, дали са свързани с избягване на двойното данъчно облагане и така нататък, имат клаузи, които са свързани с правата на човека. но това се записва най-вече в споразумения за партньорство и сътрудничество. Последната година нещата малко се пообъркаха, защото имаше част от текстове свързани с търговия, част от е, текстовете свързани с други теми, така че се пообъркаха малко споразуменията и за това трябва да кажа, че такива клаузи не фигурират в ССТ или пък в секторните споразумения. Беше споменато и в парламента и от нас, е, че искаме да правим връзка между двете. Ще ви дам пример с е, Корея и на скорошното споразумение, което подписахме с Перу и Колумбия. ССТ се свързва с споразумение за сътрудничество, в което са записани такива клаузи. Миналата година направихме един такъв опит, защото решихме, че е доста разнопосочно всичко и затова Корепер излезе с конкретни указания, за да може във всяко споразумение за партньорство и сътрудничество да има така наречени политически клаузи. Пет са те, две от тях обаче са основни и една от тези две е свързана с правата на човека. Защо въведахме тези клаузи? Защото ги свързахме най-вече с една основна клауза, свързана с прекратяване силата на договора. Тоест, ако част от тези клаузи биват нарушени, може да бъде преустановено действието на това споразумение. Затова сега систематично ние прилагаме тези клаузи, текстът е почти фиксиран, бих казала непроменлив, и считам, че те са едни от най-важните. В международния договор имаме много такива и когато по-настоящем, да речем, приговаряме с филипините или с други партньори, в самия текст почти не можем да варираме по отношение на правата на човека и казваме на нашите партньори, че ние винаги се уповаваме на Всеобщата декларация за правата на човека и че всички държави по света са страни по тази декларация, така че би трябвало да приемат нашия текст. Притеснителното за нашите партньори е връзката между клаузата за правата на човека и автоматичното задействане на клаузата за прекратяване силата на договора при нарушаване на първата клауза. 22 случая имаме за активиране на тази клауза, т.е. прекратяване, за конкретен период от време, не окончателно, а замразяване. Защото нещата трябва, в крайна сметка, да бъдат съразмерни. Например, в Африка след преврата това се случи, но всеки път се опитваме веднага да влезем в диалог. Мога да дам пример из Корея, там също бе записана тази клауза и а, там нашите партньори решиха, че това е пряк път към прекратяване на споразумението за свободна търговия. Така че трябва да обясняваме ясно на партньорите си какво искаме. Ние им казваме, е, че чисто политически това е наш последователен подход Разбира се, че веднага ще започнем да говорим с тях, ако смятаме, че тази клауза е нарушена, но също така изпазваме принципа на съразмерност. Няма никакъв начин по който да се опитваме да отмъщаваме за това, че има нарушаване правата на човек. Отново даваме пример за положителен диалог. По отношение на GSP, е, вие говорихте, искам само да ви припомня, че решението за Шри-Ланка ще бъде взето през август. Сега има един период от 6 е, месеца, в който се опитваме да говорим с Шри-Ланка, тъй като бихме искали положението там да се подобри. А, това, е наш, това е нашата и тяхната цел. Та, едно е тази обща система за е, преференции, GSP. А, ние два пъти сме я прекратявали за Бирма, Мянмар, принудителен труд и за Беларус, и е за общото нарушаване на правата на човека там. По отношение на Шри-Ланка, там имаме ни допълнителни търговски преференции, по които говорим. Те са свързани с прилагането на конвенции за правата на човека, както и конвенции за околната среда и за правата на труд. Там ще направим едно проучване. Между другото, преди две години направихме едно такова проучване за Ел Салвадор това е много важно, тъй като Конституцията на Ел Салвадор се промени след това наше проучване и наистина постигнахме целта си, т.е. не наказваме никого, а искаме а, евентуално да дадем възможност за настъпване на промяна. Това се опитваме да направим и с Шри-Ланка и постоянно сме в диалог с тях. Още няколко инструмента ще спомена. Един от тях е свързан с а, един регламент 05, в който се забранява износа на всички уреди, а, които биха могли да бъдат използвани за изтезания. А, тук има един проблем с правоприлагането. Не съм сигурна какво се случва по-настоящем в държавите членки с прилагането на този регламент. това е един от инструментите ни. Същото се отнася и за експорта на военни съоръжения. Има най-обща забрана за такъв експорт или не забрана, но ограничение. И не би трябвало да има такъв износ, ако в страната, за която се изнася, няма зачитане правата на човека. Следващия инструмент са санкциите – това става или посредством решение на съвета, което по принцип се основава най-често на резолюция на съвет на сигурност на ОНЕ за налагане на общи санкции. Обикновено можем да изберем дали да замразим активи, дали да наложим някакви търговски санкции. Още една категория са конкретни индивидуализирани а, санкции, но някакси този инструмент е, не се използва особено много, защото не е много ясно как след това той ще бъде прекратен. Пристигна колегата от дирекция търговия и той може да продължи. Благодаря. Изключително изчерпателен о, обзор на всички инструменти. Аз едва ли мога да добавя нещо. Чухте примери за отделни мерки, свързани с GSP, с ограничения, които се предприемат след решение на съвета върху отделните държави. След това договорни клаузи, записани в двустранни спогодби с трети страни. Обикновено там има клауза за зачитане правата на човека и клауза за прекр... временно прекратяване на съответната спогодба при нарушаване правата на човека. Всичко това е част от диалога ни с нашите партньори от трети страни. Така че, ако имате някакви конкретни въпроси, свързани с търговията, ще се включа отново, иначе нямам какво да добавя. Председателката, благодаря, благодаря на госпожа Арно. Сега имате възможност да задавате въпроси, коментари. Господин Казак. Much, Благодаря. Ще мина на български. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина въпросът с клаузата за правата на човека и е социални и екологични стандарти в търговските споразумения е един много съществен въпрос с оглед на това, което беше отбелязано, че увеличаването броя на такива споразумения, които Европейският съюз сключва с трети страни, изисква с оглед на отражението, което тези споразумения биха имали върху развитието на съответните страни, върху правата на човека, върху спазването на международно установени стандарти и ангажименти, които тези страни имат в техните взаимоотношения, както с своите граждани, така и с страните от Европейския съюз. Аз мисля, че тук наистина ние като Европейски съюз и Европейския парламент е една от тези институции, която е призвана с оглед на това, че ние сме избрани, единствената институция, която е избрана пряко от, народ, от европейските граждани, да имаме особено, така, особено внимателен поглед върху всичко, което се изключва и ангажира Европейския съюз и страните на Европейския съюз с оглед на стандартите, които отстояваме като европейци. Аз изслушах внимателно точките, които господин Мартин повдигна в, в, своето, в своето, изложение, в намеренията, които той смята да, да въведе в своя доклад. Наистина това са въпроси, които ние дискутираме всеки път в Комисията по международна търговия, опасенията, които бяха изразени от прилагането на двойни стандарти, от непоследователно отношение и подход към различни страни с оглед на конкретни конюнктурни търговски и економически интереси, остава. Наистина в един случай се прилага принципът на моркова, в друг случай се прилага принципа на пръчката. Не е ясно какво отражение единия или другия подход ще има върху подобряването на положението с правата на човека. И аз мисля, че тук наистина а, ние, ние като Европейски парламент, особено след влизането в сила на Лисабонския договор, имаме отговор, о, огромна отговорност, за да накараме нашите е, колеги и от комисията, и от съвета да имат, да имат такъв е, последователен и обективен подход. Аз, например, е, все още не мога да си обясня и това ми е въпросът към представителя на комисията, защо а, при случая с Шри-Ланка става дума за прилагането на системата GSP+, защо при Шри-Ланка беше решено да бъде суспендирано това, а, този, това споразумение, а при случая с Колумбия, ние имахме много широка дискусия, Европейската комисия а, не е няма намерение, няма желание да започне дори проверка. Дори проверка по изпълнението на критериите, въпреки че от много наши партньори, от много неправителствени организации, от много синдикални организации ние получаваме доста тревожни сигнали за това, че продължават нарушенията на, на правата на човека и не спазването на стандартите на Международната търговска организация. Аз в този смисъл искам да, да попитам, има ли възможност, тук госпожа Арно представи някои правни механизми, правни механизми, чрез които биха могли да бъдат вкарани и да бъдат отстоявани е, човешките стандарти в търговските споразумения. Например, тя посочи е, споразумението за свободна търговия с Южна Корея. Могат да се потърсят, може би, други възможности правни, например така наречената предпазна клауза, която съществува, която ще бъде прията в това споразумение. Тя би могла също така да се обвърже по някакъв начин, да бъде отключена, ако не се спазват правата на, на, на човека и международните стандарти в това отношение. Тази предпазна клауза също би могла да съдържа елементи задължителни. Това ми е въпроса към нашите колеги. Благодаря. Thank you. Мадам Локпилер. Благодаря, госпожа Локпилер. I will speak in German. <clears throat> I have three points. Искам да спомена три неща. Първо искам да подкрепя казаното от колегата Мартин. За това, че не можем да си позволим да няма непоследователен подход – що се отнася до становището на Комисията по човешки права. Когато видим ситуацията в Колумбия, се е, случва така, че някакси нещата се подобряват от е, само себе си. Преди месеци е, беше намерен масов гроб на около 2000 е, трупа. Е, разбира се, беше е, заловена и военизирана групировка, което е стъпка напред, но е достатъчно. Разбира се, е, добре е парламента и ние в частност като е, комисия е, не залагаме двупосочни стандарти. А именно, като различните държави се третират по различен начин. Госпожа Арно спомена санкциите. Няма такова споразумение. Не знам а, дали това ще бъде посочено и в а, вашето становище, но трябва да се обсъдят санкци, санкциите, а именно Економическите санкции не водят непременно до нарушаване на човешките е, права. Може би в бъдеще ще трябва да обсъдим да има и засилени търговски санкции срещу Иран. Представителят на комисията спомена, че съществуват особени проблеми при прилагането на санкции, свързани с експорта много неща могат да се използват като инструменти е, за измъчване и изтезания. Е, на пазара е, има електрически уреди, които могат да се използват като средства за изтезания. Благодаря ви. Благодаря бих се обърнала към представителите на комисията да отговорят на въпросите, които бяха зададени. Имате думата. Uh, Благодаря. Ще кажа няколко думи е, за GSP, за критериите, които се прилагат и за Шри-Ланка и Колумбия, тъй като уважаемите членове на комисията повдигнаха този въпрос. Първият въпрос, който искам да засегна е свързан с това, че GSP, както и мерките на Европейския съюз, трябва да имат много ясна цел и много ясни начини за измерване. Иначе ще стане така, че ще създадем една система, която да не почива на международно признати критерии и норми. Поради тази причина, когато бе прият регламента за GSP, беше решено да бъдат приети едни а, широко приети международни конвенции и спогодби, както и стандарти. Според нас това е най-добрата отправна точка за измерване. За това се споменават и различни конвенции за правата на човека, конвенции за правата на труд, за околната среда, както и такива свързани с борбата с трафика на хора. Конвенциите залагат нормативното съдържание, което би трябвало да спазваме, но това, което ни трябва всъщност е повече мониторинг и повече оценка на действията в страните бенефициенти. Този мониторинг и а, това проследяване, би трябвало да бъдат обективни, защото ние искаме от международна гледна точка да бъдем добре подсигурени. Това би трябвало да бъде извършвано от международните органи, които се занимават с мониторинг. Това е основният принцип в регламента за общата система за преференции или GSP. Така че нашите действия в Европейския съюз се основават на докладите на Международната организация на труда, Комитета за правата на човека на ОНЕ, заключенията на съответните екологични организации и така нататък. Course, uh, При която и да е оценка от такъв характер, винаги има и политически съждения или политическа окраска. Считам, че това е неизбежно, пък и от друга страна, защо да го избягваме? В крайна сметка, политическите институции на Европейския съюз би трябвало да имат необходимата възможност, както и правомощия да анализират и съответно да вземат аргументирани решения на базата на критериите, които са записани в регламента. Тоест, ако имате заложени конвенции в текста, които са нещо като правните основания, и след това имате мониторинг от международни органи на условията, ето ви е една платформа, върху която могат да почиват а, а, вашите политически решения. Колумбия и Шри-Ланка. В тези два случая не бива да забравяме някои подробности. GSP Plus е една схема, която предоставя бонуси. Тя дава бонуси или стимулира държавите да подобряват на своето развитие. Това се основава, разбира се, и на желанието, и на способността, и на волята на страните да работят с мониторинговите органи на международните организации и европейските институции. Положението е следното. Що се отнася до Шри-Ланка, когато Европейският съюз искаше да разследва ситуацията там, а, там нямаше сътрудничество от тяхна страна и ние това не можем да го пропуснем. Колумбия. След многогодишни дебати и сериозен вътрешен конфликт, Колумбия реши да предложи на оценка политиките си и мерките си. Тоест, доброволно Колумбия прие да бъде обект на мониторинг всяка година от МОД, и от системата за наблюдение на МОД. И тя е в списъка на страните, които биват оценявани редовно по трудовите стандарти на а, Комисията на Международната организация на труда. Същото а, мога да кажа и за а, органите, които извършват мониторинг в ООН. Колумбия доброволно представи всички документи, всички свои действия и каза, ето вижте, вие преценете подобрява ли се положението при нас или не. Европейската комисия счита, че положението се подобрява. Разбира се, че не е идеално, но това е една система от стимули и ние трябва да се замислим какъв би бил резултатът, ако ние оттеглим тези стимули или ги прекратим. Ще продължи ли подобряването на положението? Разбира се, че заключенията на съответните международни органи са на ваше разположение, вие имате достъп до тях, бихте могли да стигнете до свое собствено решение, което да е различно от това на Европейската комисия, но Европейската комисия счита, че тези международни заключения показват, че Колумбия се движи в правилната посока и е по-добре да работим с Колумбия, отколкото да я изолираме и санкционираме. Освен това, бих искал да засегна една тема, която бе спомената и тя е свързана с оценка на въздействието, що се отнася до търговски споразумения, на устойчивостта. Тази оценка на устойчивостта се извършва от консултанти. Те са независими, не отразяват становищата на нито една от институциите на Европейския съюз, но те са изключително удобен лост за водене на преговори. Тези оценки на въздействието се занимават и с въпроси, които са свързани с либерализацията на търговията в ключови сектори, като например намаляване бедността, достъп до здравоопазване и така нататък. Винаги има възможност за подобряване на работата, но тези оценки се занимават и с социалните права, и заобщо права, които са най-пряко свързани с економически проблеми или пък евентуални реформи на економическия сектор след отваряне на търговията на този сектор. Председателката, може ли да ви помоля да резюмирате накрая Госпожа Арно също иска да каже нещо. Благодаря за изтезанията. Има, има един комитет, който се събира редовно, за да анализира използването на този инструмент. Въпросът, както казахте, състои в списъка с предмети. Повдига се въпроса дали дадено предмет трябва да бъде включен в списъка или не. Също така по въпроса за правата на човека не можем да поставяме две страни на едно и също ниво. Винаги е, гледаме тенденцията не може иначе. Що се отнася до Колумбия, това, което казахте е правилно, но от една година много докладчици на, европей... на Обединените нации посетиха тази страна и вече има една основа, на която да взимаме решение и е, има основание да смятаме, че те полагат усилия и че има защо и ние да проявяваме по-различно отношение. Наскоро беше публикувано едно споразумение за търговията и детския труд. Мисля, че има какво да, да, да обърнем внимание в този доклад. В този въпрос за детския труд е до някъде свързан и с въпроса за труда на затворниците. Гос... Друг много важен въпрос е трансфера на технологии. Знаете, Китай, например, в един момент може да има възможност да се следи достъпа до интернет. Въпрос, който става все по-актуален. Аз не мога да предложа никакво решение Наясно сме с това, че въпросите са много. Ето защо последователността в политиката е действителност, област по която трябва да работим. Господин Мартин, искате ли да кажете нещо? Ще бъда кратък, но искам да благодаря на колегите и на докладчиците първо, господин Тири говори за оценката на въздействието върху правата на човека. Съгласен съм. Мисля, че това би било полезно нововъведение. Дори бих казал, че това е нещо, което ние можем да направим в парламента. Ако комисията и съветът не проявяват ентусиазъм. Това може да бъде част от, първоначал... от условието за даване на нашето съгласие. Няма да откривам на ново дебата за Шри-Ланка. Е, ще го отворя, но не чак толкова широко. И така, Шри-Ланка и Колумбия. Мисля, че има е, съгласие между мен и комисията и съвета, че трябва да се спазват международните конвенции и правила, трябва да използваме възможностите на наблюдение е, на международните организации. Сега разликата е в начина по който тълкуваме дейността на тези органи и от какъв момент нататък започваме да правим проверки. Ще повторя това, което казах в началото. В на... Всичко опира до представата на комисията за това, доколко сериозни са усилията на една страна, а не толкова системен анализ. За Шри-Ланка имаше представата, че не, няма желание да води истински диалог. Само, че въпросът е дали диалогът е истински или а, повърхности. Дали пък колумбийците не са по-добри в а, пиара а, и затова да са спечелили в сравнение с, с Шри-Ланка. Мисля, че всички данни говорят за това, че ние като общност – трябва да обсъдим ситуацията в Колумбия, да се състави доклад възоснова на задълбочена проверка и след това да, да оформим своето становище. Аз не мисля, че ние сме направили системен анализ на ситуацията в страната така както трябва. И сега се връщам на един въпрос, по който като че ли има общо съгласие и това е необходимостта от последователност и съгласуваност. Не е лесен въпрос. Винаги е трудно да се постигне съгласие. Тук ми правят знаци да приключвам, така че ще приключа. Но комисията спомена за предметите, двойното използване, изтезанията и споразуменията за свободна търговия двойната употреба на стоките е действително въпрос, на който трябва да обръщаме внимание. Благодаря. Председателката за унези, които проявяват интерес, искам да кажа, че ще обсъдим изпълнението на регламента на Европейския съюз за забрана за внос и износ на инструменти за изтезание на 17 марта. Сега, за да приключим с този въпрос, е, искам да напомня на колегите, че графикът е следния. Обсъждане на проект, становището в подкомисията на 26 и 27 април, срок за внасене на изменения 29 април, 6 часа след обед, обсъждане на изменението в подкомисията на 10 май и гласуване в е, Комисията по външни отношения 31 май 2 юни в тази седмица. Освен това, Комисията по околна среда, заетост и е, развитие също ще излязат със становище. Благодаря на тези на всички от тези, които участваха в дискусията. Благодаря и на докладчиците. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. И това е размяна на мнение относно насилието срещу жени при въоръжени конфликти. Виждаме, че е, много хора са дошли за участие. Добре дошли на всички. Тази размяна на мнение е част от програмата за отбелязване на Международния ден на жените на 8 март. Нашите гости също успяха да, също имаха възможност да участват в няколко е, заседания. Е, искам да ви поканя да посетите изложбата на е, фотографската изложба на третия етаж е, под надслов е, изнасилването като е, военно оръжие. Ораторите разполагат с 10 минути, така че ще ви помоля да не превишавате предвиденото време. Госпожа Хаузер и госпожа Муканира ще говорят за травмите, понасени от жените в зони на конфликт. Госпожа Лоренцо и госпожа Ерно ще говорят за изпълнението на резолюциите на съвета на сигурност на ОНЕ, резолюция 1325, но също така и на насилието срещу жените. Насилието за е, насоките за насилието е, срещу жените са, е, излага цялостен подход за изпълнение на резолюция 1325 и 1820 за жени, мир и сигурност. Към момента те не са били обсъдени в подкомисията. Обхвата на насоките излиза извън насилието срещу жените във въоръжените конфликти и обхваща домашното насилие. Сега започваме с първия урато. Искам да ви представя доктор Моника Хаузер, създател и изпълнителен член на Медика Мондиале лауреат на наградата Райт Livelihood за 2008 година. Първо искам да говоря на немски и искам да ви благодаря за поканата. Ние ще говорим за положението на жените и на травмите, които преживяват те в райони, засегнати от война и по-специално в Конго. Аз се занимавам няколко години с този проблем и сега се радвам, че тук можем да изкажем нашето становище по случай 8 март. Преди 17 години а, създадохме Медика Мондиале. Вие знаете, че в Босна има много жени, броят им е над 10 000, които са били изнасилени. Това, което липсваше там е подкрепа, хуманитарна помощ за жени, които са преживели нещо такова. През тези 17 години развихме стандарти, начини с които да се работи с тези жени и ние запълнихме липсващото звено между резолюция 1325 и 1820. Работим съвместно с трибунала в Хага за военни престъпления и разбира се, ние си поставяме въпроса какво означава за самите жени справед... думата справедливост. След от много години развиваме проекти в, на Балканите, имаме проект в Афганистан, в Либерия. Сътрудничим се с много организации, защитаващи жените по целия свят. Работим и в Гома, това е град в Конго. За мен е много тежко а, когато а, попадам в такива ситуации, виждам в какви а, условия живеят такива жени и че нищо не се променя. Сега преминавам на английски. In the east of the Democratic Republic of Congo, like wars everywhere, is being fought by power-hungry men. Война, водена от властни мъже, които използват властта си за да, а, и, за да разрушават общности и семейства. Това е насилие, което ще окаже въздействие върху жените до края на живота им. Извършителите никога не биват наказвани. За разлика от Босна, днес разполагаме с резолюция 1325, която предвижда пълноправно участие на жените, както в мирните миропазващите мисии, така и мирния процес изминаха само две години от резолюция 1820, която изисква ООН и държавите членки да, израз, да предприемат мерки за превенция на насилието. Има насоки за защита на активистите. Им създаден беше Международен наказателен съд за наказване на тези а, престъпления и да се сложи край на безнаказаността. Но според съвета на ОНЕ за правата на човека повече от хиляда жени и момичета от Конго бяха изнасилени. 20 до 30% от жените са били заразени с хив спин. След, тази, след тези резолюции ние сме длъжни да предприемем мерки. Основните извършители на изнасилванията са е, армията на Конго и полицията. Стратегията на армията и полицията и изпълнението има подкрепата на ООН. Нашия опит сочи, че анализът на изнасилването в въоръжените конфликти се осъществява по грешен начин. И изнасилването на жените се представя само като проблем на жените, но това е проблем и на мъжете. Ето защо това е заплаха срещу националната сигурност. Независимо от дейността на много храбри конгуански организации, въпросът за насилието си остава сериозен проблем и в мирния процес. Осъждат се на думи безнаказаността, изисква се подвеждането под отговорност, но не са предприяти действия. Защитата на цивилните лица е а, в дневния ред. Изнасилването е една от най-често, едно от най-често срещаните а, престъпления в а, Конго. Сегашната ситуация е странна и тя говори за това, че организациите на жените изпитват трудности в усилията им да предотвратят насилието. В момента те се опитват да, да направят така, че да бъде прият закон, за който да насърчава правата на жените но няма е, ясна, няма полицейска е, служба, която да следи за спазването на правата на човека. Ситуацията в Либерия е очудваща. 600 е, жени в е, Либерия оказват е, подкрепа на силите за сигурност. This is a very good practice example which can be implemented also within the MONUC structures. MONUC and the EU must protect women from rape. Монюк и ОНЕ трябва да защитават жените. Новия мандат за Монюк трябва да предвижда защита от изнасилване и трябва да има правила. Но нека да ви дам един пример от Гома нашите партньори се опитват да получат подкрепата на МОНУК и подкрепа на ООН, за да освободят момичета, които, са, които се използват в така наречените лагери за забавление на войници. Само, че те се натъкнаха на отказ. Нашите партньори е, започнаха опасни преговори с милицията, за да освободят момичетата. Всеки път, когато правят това, те излагат сами себе си на опасност от изнасилване и убийство. Питам ви за какво са ни насоките на ОНЕ, ако не се прилагат на практика. Необходимо е да се окаже е, подкрепа е, под формата на визи за лица за жени заплашени от насилие. Освен това, е необходимо да се следят съдебните процеси, за да може конгуанското правителство да разбере, че трябва да спазва международните е, споразумения. Защитниците на правата на човека трябва да бъдат опазвани и ние трябва да защитим техните права. Те са обект на постоянни заплахи за живота им. Изключително ни безпокои тяхното положение, защото а, те са под постоянна заплаха. Искаме гражданското общество да започне да обсъжда една стратегия за излизане от тези ужасни ситуации. Също така защитата на жените от изнасилвания да бъдат а, записани във всички спогодби, които се подписват с президента Кабила и неговите министри. Малките женски организации биха могли да се възползват от а, средствата, които идват от донори. Обикновено парите от донори отиват в големите организации, защото малките не могат да поемат големи грантове. Считам, че инструмента на Европейския съюз за демокрация и права на човека е много важен за такива кризисни райони. Но трябва да кажа, че за най-малките организации съществуват множество проблеми. Те не могат да се справят дори с процеса на кандидатстване за такива пари. А точно тези организации са най-важните, защото те помагат на изнасилените жени по места. Те са и тези, които постоянно живеят под заплаха за живота си от страна на милициите и на правителството сексуалните престъпления срещу жените трябва да, да бъдат прекратени. И от друга страна трябва да се борим срещу безнаказаността. Имаме много програми в Европейския съюз, които биха могли да бъдат прилагани в Демократична република Конго. Трябва да разработи Европейския съюз една пътна, пътна карта за промени не само в правосъдната система на Конго, но и във всички отрасли на страната. И навсякъде, във всички политики, трябва да бъдат записани правата на жените. Неправителствените организации трябва да бъдат част от този процес, за да има ефикасно прилагане. Проблемът с изнасилванията при конфликти е наистина ендемичен – мисля, че Европейския съюз има нужда от специален посланик или пратени, който да се занимава с правата на жените и предотвратяване на сексуалните престъпления срещу тях. Във всички мисии на Европейския съюз би трябвало да има елемент, свързан с опазване на жените от изнасилвания по време на въоръжени конфликти, ако искаме да спрем това престъпление. Освен това, във всички програми, като например тези свързани с здравоопазване, отбрана и така нататък, трябва да включим правата на жените. През 2009 година десетина изнасилвачи бяха осъдени в Гома. Как стана това? Сега ще ви разкажа. Имаше натиск от ООН е след посещението на Хилари Клинтън в Киншаса, Киншаса Гома, където тя съвсем ясно говори срещу това. Постоянна просветна дейност на местните НПО и на трето място думите на а, оцелелите жени, които бяха достатъчно смели да разкажат всички ужасяващи детайли на изнасилванията, за да получат справедливост. Ако тези жени могат да говорят, независимо от болката, от страха и стагматизацията, то тогава ние трябва да ги подкрепим. Трябва и ние да дадем своя дан, за да получат те справедливост, за да имат достоен живот за тях и за да опазим собственото си достоинство. Благодаря. Thank you. Thank you, Dr. Hauser, uh, for your, for your speech. Uh, Мисля, че по-късно ще имате възможност да отговорите и да обобщите. Сега искам да приветствам наш гост от е, Конго, Женин Чим Памбо Муканирва. Благодаря. Е, благодаря, госпожо председател. Искам само да допълня към казаното от госпожа Хаузер. Насилието срещу жените в зоните на въоръжени конфликти е едно и също в всички страни, в които има конфликти. Има изнасилвания, сексуално робство – и това е така във всички страни, както на север, така и на юг, навсякъде, където се води война, жените страдат. Ето защо аз искам да се спра на положението на жените в Конго. Днес, въпреки че страната и организира демократични, прозрачни избори, след които имаше възможност да създадат демократични обществени институции, жените все още страдат там, където продължава да се водят враждебни действия. Жените се превърнаха в прицел на противопоставящи се групи в Северно и Южно Киво и в източните провинции. Въоръжените групи използват сексуалното насилие като военна стратегия, за да разрушават семейства, местни общности и оттам цялата нация. Конгуанските жени без друго страдат от социално-економически и културни проблеми и към това се добавят и сексуалните престъпления, независимо от приемането на множество резолюции от съвета на сигурност на ООН, резолюция 1350, 1325, резолюция 1820 Независимо от това, че тези резолюции бяха приети преди доста години, престъпленията продължават да се вършат. Конгуанското правителство прие закон, осъждащ сексуалното престъпление. Има национална стратегия за борба срещу явлението но в източната част на страната насилията срещу жените продължават. Отговорът от международната общност посредством агенциите на ООН, като фонда на ООН за населението, УНИФЕМ, неправителствените организации – са от, и, и, са от спешен хуманитарен характер. Независимо от това си остават множество предизвикателства, защото жертвите са а, двойни жертва, са двойни жертви. Не само са а, жертви на насилието, те са жертва и на изолация, и на дамгосване от местното общество. Средствата за борба срещу този бич не достига до жертвите, защото те живеят в селски райони, там където няма санитарна и здравна инфраструктура. Но там, освен това, няма и компетентен правен орган, който да осъди тези престъпления. С оглед на това, бих казала, че има предизвикателства, които трябва да решим. Необходимо е да се даде траен отговор, за да се изкорени това явление. До сега предприетите мерки са насочени към последиците, а не към първопричината, която е общата несигурност. С други думи, ако бъдат ако има програми, които Европейски съюз може да предприеме, за да помогне на жените от Конго, е да се промени ситуацията в областта на сигурността. Съдебната система е една такава област. Много беше направено, но все още има провинции, в които няма затвори, в които да бъдат изпратени лица, които са осъдени за сексуални престъпления ние трябва да предприемем усилия за преодоляване на безнаказаността. Днес има Международен наказателен съд, но неговите компетенции не излиза извън рамките на престъпленията в Демократична република Конго. В Конго има е, Конго е в състояние на война от 86-та година. Ако не предприемем нищо за преодоляване на безнаказаността, е, проблемът с насилието ще си остане. Онези, които извършват сексуал, които са извършили сексуални престъпления между 1986 година и 2002 година, те, те ще останат безнаказани. И това е несправедливо в очите на конгуанските жени. Второ, възниква въпроса а, за обещетяване на жертви. Тези жени, които са а, засегнати, а, чието тяло е, е било, е, чиято е, неприкосновеност на тялото е била нарушено, трябва да, чието репродуктивни органи са били засегнати, трябва да бъдат обещетени това би трябвало да се отчете от Европейския съюз в програмите му за сътрудничество с Конго. Всички ние знаете, че различните споразумения, които са договорени в Демократична република Конго между въоръжените сили, жените отсъстват. И заедно с това ние сме наясно и ако прочетем резолюция 1325, жените играят важна роля в разрешаването на конфликтите и конгуанските жени имат опит в преговорите. По този начин може да се осигури мир. Присъствието на жени на, в процеса на преговорите променя не само споразумението, но и духа на работата. Следва да се работи в тази насока, за да могат жените да участват в укрепването на мира, защото Конго е, е в тежък период. Въз... Има и други предизвикателства, като инициативи за мир, осъществявани от жени. Това не става. Следва да се осигуряват средства в помощ на тези инициативи, защото бюджетите, програмите на жените в тези страни не, не получават финансова подкрепа. Страните на, на големите езера Руанда, Бурунди и Демократична република Конго имат национални планове за изпълнение на резолюция 1325. Но тези национални планове за да бъдат изпълнени, изискват финансова подкрепа. И аз и аз ще приключа своето изказване е, именно с този апел. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Беатрис Лоренцо, офисина Дедеречос Зуманос от Испанското председателство floor Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да съм тук и да взема думата от името на Испанското председателство. Искам да допълня тази дискусия, като каза, кажа, че е това, което прави Европейския съюз по отношение на тези насоки, свързани е, с насилието упражнявано срещу жените. Разбира се, целта е равнопоставеност в областта на економиката, но разбира се и в личния живот е много важно тези жени да имат равни права. Е, имаше много действия, които бяха е, предприети както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. В рамките на Европейския съюз е, наскоро беше прието заключението на съвета по тази тема. Има много мерки, които бяха предприети от страна на Европейския съюз мерки срещу насилието на жените. Става въпроса за спазване правата на жените, това беше косвено посочено във всички 8 насоки на Европейския съюз, свързани с човешките права и международните хуманитарни права. Европейския съюз следи с интерес и с внимание състоянието на жените, изложени на насилие, както и на хората, защитаващи човешките права. Наблюдава се дискриминация срещу жени и млади момичета. Тази дискриминация е много широко разпространена и това е престъпление, което не се наказва а, по света. През декември 2008 беше изготвена една населка, която се занимава изключително с справянето с този вид престъпление. Тези насоки а, обхваща насилието срещу жени и млади момичета, всякакъв вид на насилие, физическо насилие, психическо насилие. Както и а, заплахите също са включени. Заплахите за такъв вид насилие са включени в а, насоките. Разбира се, тези насоки излизат извън рамките само на районите засегнати от война. Желанието на Испанското председателство е да се приложат тези насоки в рамките на Европейския съюз. Чешкото председателство също а, направи и подкрепи това прилагане. Бяха приети насоките в началната фаза. Ние успяхме през последните две години. Не само да разпространим тези насоки в различните държави, да информираме обществеността, но и да следим за тяхното изпълнение. Беше воден диалог с гражданското общество и с съответните правителствени органи тези насоки да бъдат прилагани. Така че тези насоки да помогнат за подобряване на ситуацията в съответните региони. Има делегации на Европейския съюз в 88 страни по света. Има и неофициална подгрупа група Както е, казах, това е, е групата за опазване на човешките е, права, която проучи 88-те доклада. Беше изготвена една голяма таблица, която ще се използва за дейностите, които ще проведем в бъдеще. Информацията, получена от тези доклади, е изключително важна. Разбира се, много, са важни, е, много е важна работата и на посланиците на място в тези страни за изпълнението на насоките. Като председателстваща Европейския съюз, Испания ще се погрижи за това да бъдат предприяти по-нататъчни мерки. Тези отделни таблици трябва да бъдат допълнени и обединени. така че постоянно да има актуализация на а, състоянието а, на място. Препоръките също трябва да бъдат а, приложени на практика. Тези препорък, препоръки са резултат от изготвянето на тези таблици. А, ние Обяснихме на нашите посланици, че трябва да изготвят препоръки, които трябва да намерят отражение и в докладите. Трябва да намерят отражение в работата на подгрупите на място. Е, разбира се, някои от препоръките, които идват от един регион, могат да бъдат приложени и в редица други региони. Те ще доведат и за изготвянето на препоръки на глобално ниво. Разбира се, трябва да бъдат изготвени и местни стратегии от страна на делегациите и на посланиците на Европейския съюз. Така че да има възможност да се работи тясно с местните граждански общества да, срока за изготвянето на тези стратегия е 2012 година. Делегациите и посланците на Европейския съюз трябва да ни информират за предприятите по-нататъчни стъпки. Испанското председателство ще постави акцент върху отделните случаи, които а, са актуални и се отнасят до жени подложени на насилие. Ако е необходимо, Европейския съюз ще изготви декларации и становища. Председателството на Европейския съюз ще се занимае с въпроса за равнопоставеността на половете. Това ще бъде включено в диалога, свързан с спазването на човешките права с трети страни. Диалог беше проведен с Молдова. Това се случи вчера. Разбира се, Европейския съюз ще проведе и диалог с Япония, който ще проведе утре в Женева. Трябва да сме много а, активни по време на провеждането на многостранни форуми и да се обсъждат теми, които са свързани с насилието срещу жените и дискриминирането на жените. Разбира се, трябва Европейския съюз да подкрепи инициативата на Мексико в рамките на опазването на човешките права и да няма дискриминиращи закони, а, а именно закони дискриминиращи жените. На следващо място Испания като председателстваща Европейския съюз включи във, всич, във всеки свой дневен ред точка, отнасяща се ам, до убиването а, на ам, на а, момичета. Трябва да спрем на още една точка. Мерките, които е предприела е, Испания. Разбира се, по случай 7 годишната от приемането на резолюция 1325 насилието срещу жените в а, а, райони, засегнати от война, е само е, едната страна на медала. подставя се и въпроса за ам, възстановяването на един такъв район след а, приключване на войната. А, много важни са резолюции 1325, 1280, 1880 и така нататък, които се занимават с външната политика, политиката на отбрана и политиката за развитие. Важни са а, документите, които вече споменах те трябва да бъдат изпълнени на световно вино, ниво. Можем да приложим и да назовем финансови инструменти в рамките на Европейския съюз, които също могат да бъдат използвани. Могат да бъдат привлечени експертни лица, които а, участват в граждански и военни мисии на Европейския съюз. Трябва да бъдат приложени и а, планове за действие, които да имат предвид а, резолюция 1325. Е, три страни е, също в допълнение ще изготвят такива планове за действия. Беше публикуван доклад е, от генералния секретар, свържен с насилието срещу жени и млади момичета. Ето защо Испания изготви конкретни предложения свързани с работа на Европейския съюз в тази насока. Ще назова само някой от тях. Сътрудничество с Белгийското председателство по случай 7 годишната на от приемането на резолюцията 1325. Срещата ще, ще се състои в Мадрид. Е, разбира се, ще се обсъди прилагането на резолюция 1325 в рамките на външната политика и политиката за сигурност и отбрана. Трябва да бъде изготвен един доклад, свързан с постиженията при прилагането на резолюция 1325 в рамките на НАТО. Трябва да има практически препоръки за мерките, които ще се предприемат в бъдеще. Е, резолюция 1325 5 трябва да се използва по-конкретно в рамките на Комисията за укрепване е, на мира. Борбата а, е, срещу насилието и дискриминацията на жените е много важна и представлява приоритет за Европейския съюз за държавите членки, а именно в областта на човешките права. Не само а, е, защото не се прави нищо, а и защото това е наша отговорност. Някои от правителствата не приемат при сърце а, тези проблеми, но от друга страна много а, правителства искат да се преборят с а, този проблем, да го изкоренят и много граждански общества а, предприемат активни мерки в а, тази насока. Разбира се, искаме да привлечем вниманието на а, гражданските общества и по-специално в тези държави, където то, това не се разглежда като проблем, а като ам, нещо обичайно. Трябва да продължи борбата а, срещу насилието и дискриминацията на жените. Разбира се, трябва да има и а, превенция, защита на жертвите, както и а, наказване на извършителите. Благодаря ви. Thank you. И аз ви благодаря. И последния оратор, госпожа Вероника Арно от Европейската комисия. Тя е директор от Генерална дирекция Многостранни отношения и права на човека. Благодаря, госпожо председател. Ще допълня към казаното от предишните оратори. За щастие ние сме далеч от насилието е, на терен, както е в Конго. От 10 години е, е приета резолюция 1325 е, за първи път съвета за сигурност тогава обърна внимание на насилието срещу жени както казаха колегите, обаче изнасилването винаги е било военно оръжие. Европейския съюз се опита да организира конференция върху резолюция 1325, заедно с генералния секретар Банки Мун. Целта ни обаче не е просто да приказваме, Малко се притеснявам, че на ниво ООН все още нещата не са организирани и също така е, и въпреки наричието на политическа воля има забавене, така че постигнат е известен напредък през ноември месец в рамките на ООН за първи път ООН е, прие план за борба срещу насилието срещу жени в зоните на въоръжелен конфликт с възможност за санкции, наблюдение и с, с определене и с избора на госпожа Малстрем. Това са положителните аспекти. Също така в Женева по време на съвета на правата на човека госпожа Пиле проведе дискусии върху Конго, но не само за Конго. Обръща се внимание и на насилието срещу жени. Колегата от Испания обясни работата на ООН. Важното според нас е да набележим различните инструменти и да координираме тяхната дейност. От една страна са цивилните инструменти, гражданските инструменти и други военните. Е, необходимо е да има взаимно действие между спешните и неспешните и между гражданските и военните инструменти. Водят се редовно дискусии с държавите членки за изпълнение на плановете. Жанин каза, че Бурунди и Руанда имат план за действие. Аз съм положително изненадана, защото към този момент, защото 17-те страни, включени в плана за действие, Либерия, Сиера Леоне, има още една страна, брегът на слоновата кост, които имат, са приели такъв план. Планът за действие е и въпрос на обучение, на политическа воля. Разбира се, за жертвите това е само лист хартия, но все пак има желание да се обърне внимание на военните. 12 държ... 12 държави са били определени за, пилот, за участници в пилотен проект с УНИФЕМ. Целта е да се разработи един механизъм за предупреждение, да се приемат по-конкретни точки и параметри. От политическа гледна точка Беатрис от Испанското председателство представи нещата. Е, стараем се да е, водим разяснителна кампания, работим е, с Африканския съюз, но очевидно това не е достатъчно. Що се отнася гражданските операции, избирателните дейности, които които се водят в зони, в които е имало въоръжен конфликт, в дейностите финансирани по инструмента стабилност се предвижда обучение и от 2012 година ще отчитаме все повече този аспект. Искам също така да кажа някои думи за децата. Госпожо Хаузер, вие казахте, че въпроса за изнасилването не е женски въпрос, това е въпрос и на мъжете. Е, жертвите са не само жените, а и децата. Води се е, осъществява се координация между е, НПО-тата, работещи в областта на защита на правата на жените и на децата. Що се отнася до е, политиката по отбрана, винаги е предвидено участието на консултант по взаимоотношенията между половете и равноправието равенството между половете. Ще приключа с няколко думи за Конго, за съжаление, страна, в която тези проблеми са особено остри. Какво предприемаме? Предоставяне на подкрепа под формата на лекарства, психологическа подкрепа. Онова, към което трябва да се насочат усилията е подобряване на ситуацията със сигурността. Необходимо е да се засилят правомощията и капацитета на съдебната система създа... от март миналата година е създадена организация по тази въпрос, финансирана от Обединеното кралство и Швеция. Опитваме се да осъществяваме и координация. Също така се опитваме да предприемем програма за превенция. Още нещо, което е интересно, тъй като може да бъде модел, за, пример за по-нататъчна дейност – свързано с призива на парламента в външната ни политика. Трябва да отчитаме това в все по-голяма степен. Водиха се дискусии в различни групи на съвета и проучвателна мисия с, с службата на специалните представители на ОНЕ в страните с големите езера, трябва да, къде, проблема за сексуалните насилия беше включен в мандата на тяхната работа. Отбелязвам, както каза госпожа Муканирва, че онова, което остава, е необходимостта помощта да стига до онези, които е предназначена – Отбелязвам също и казаното за селските райони, отсъствието на инфраструктура. Ще предам тези коментари. Очакваме да се предприемат енергични действия. Необходимо е да се говори по този въпрос, да се мобилизира общественото мнение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 Обучението на полицията е друга област, следователно ще предам това, което казахте. С малките, трябва да работим с малките е, местни неправителствени организации, и в инструмента за демокрацията и правата на човека е предвидена програма за работа на място. Местните НПО ще разполагат с повече средства. Т.е. предвидено е по-облегчен достъп до средствата. Също така се стремим да осъществяваме повече контакт с местните НПО-та. Да, наясно сме, че в Конго е много трудно да се взаимодейства с малките е, и, с малките НПО-та. В източната част на Конго трябва да се положат допълнителни усилия за да осъществяваме конфакт с правосъдието, НПО-тата, работещи защита на децата. Благодаря ви за тази възможност да поставим акцент върху този толкова сериозен въпрос. В тази година, в която отбелязваме 10-та годишнина от резолюция 1325, Организацията на Обединените нации, а, с създаването на, специ... на поста специален представител за насилие срещу, наси... срещу жените, очевидно предприемат сериозни мерки. Благодаря. Thank you, Благодаря ви, госпожо Арно. И сега Приветствам госпожа Хаутала, нашия председател. Радваме се, че сте отново сред нас в Брюксел. Имате възможност за въпроси и коментари сега. Трима са се записали. Ана Гомеш, госпожа Лохпилар и госпожа Хаутала. Ана Гомеш. And, and благодаря и благодаря, че организирахте тази сесия, която е насочена към един изключително важен проблем. Съжалявам, че трябва да си тръгна. Много се интересувам от темата, но трябва да отида и в подкомисията по сигурност и отбрана, където министърът на отбраната на Испания ще дойде да говори. Между другото, министра ни е жена, така че ще обсъждаме много важни въпроси и ще повдигна и този въпрос там. Това, което се случва в Демократична република Конго, описано от колегите преди мен, не е някакъв феномен, заключен там. Видяхме го и на Балканите, виждаме го по цял свят, защото насилието към жени се използва все повече като бойна техника. И това е едно голямо предизвикателство и пред международната общност и към Европейския съюз. То е едно обвинение в очите на Европейския съюз за това, че не се организираме добре. Чудесно е, че Европейската комисия върши много работа, Испанското председателство също правят просветни кампании, организират конференции. Госпожа Арно даже каза и така нататък, и така нататък. Е, да, но имаме нужда от нещо повече. Ситуацията в Конго изисква действия преки действия и то незабавно. САЩ вложи много а, средства там. Първата им мисия дори 2003 Артемида беше там. 2006 година имаше друга мисия в Кондо, за Конго, за да им помогнем за изборите. Имаме полицейска мисия. Обаче нищо не се случва. Ситуацията се влушава. Защо? Защото не сме се фокусирали върху конкретния проблем. Затова смятам, че трябва повече в общественото пространство да се говори по тази тема и това е в ръцете на парламента. Госпожа Валстром наистина би могла да направи нещо по въпроса сега, защото отговаря в комисията като бивш комисар. Би могла да работи по въпроса но трябва да искаме един по-последователен подход, който да води до резултати. Имаме различни инструменти и трябва да искаме също от тях резултатност. Трудно е да бъдат координирани тези инструменти обаче. Дори в парламента и в нашата комисия правата на човека се водят такива разговори. Но къде другаде такат такива разговори? Те не биват изнасени извън, извън стените на тези заседателни зали. Комисията по външни работи, която отговаря и за външните отношения, другите комисии, комисията за правата на жените и така нататък. Не трябва да отидем само до Киншаса. Мисля, че от 2006 дори въобще не сме ходили в Конго. Но трябва да направим една мисия по места отидем в тези отдалечени райони, в селските райони, където има такива проблеми, за да излезем с конкретни предложения. Според мен е необходима една съвместна мисия на всички парламентарни комисии, за да може след това да се обърнем към Европейската комисия и към съвета с искане за предприемане на действия. Трябва да подкрепим, разбира се, и жертвите, трябва да се борим с феномена безнаказаност, но трябва да се опитаме да овластим местните жени. Жените не са само жертви. Те могат да бъдат двигателите на мира, на сигурността. И тъй като всички мъже в Конго явно нищо не могат да свършат, мисля, че е крайно време да дадем възможност жените да се изявят. Имаше толкова много жени кандидати в Конго по време на изборите. За съжаление, те не бяха избрани. Ние не ги подкрепихме и това е една от причините, поради които те не бяха избрани. Трябва да искаме от съответните власти на масата да има жени, когато водим преговори, както и големите фирми, които се занимават с минна дейност там, да спрат да използват тези частни армии, които са си организирали, които А, извършват е, голяма част от това насилие срещу жени. Ако наистина дадем приоритет на тази тема, можем да доведем до подобряване на сигурността в Конго. И точно тук идеята за сигурност и отговорността за предоставяне на защита ще могат да бъдат нещо конкретно, а не просто и така нататък и така нататък, както казахте вие преди малко а, нещата се случват на място. Там трябва да се случи промяната. Като инициатива на нашата комисия на базата на това заседание се надявам в а, максимално бързи срокове да се излезе с конкретни предложения. Благодаря, казва председателката. Давам думата на Барбара. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че идеята на господа Ком, Гомеш е много а, добра да се предприеме и да се изпрати мисия в Конго, която да посети отдалечените региони там. По време на испанското председателство тази тема се приема много насериозно. Изготвят се редица препоръки, както и методи с методи за работа с жените, които са обект на насилие. Тази инициатива да, трябва да бъде предприята по-нататък от Унгария и България. Това ще има много добро положително въздействие върху изпълнението на тези насоки. Вие подчертахте също така колко е важно е, да се подкрепят малките неправителствени организации, които работят е, на място. Бяха е, положени усилия за това малките неправителствени организации на място а, да получат а, подкрепа и финансови средства. Бихте ли казали под каква форма могат а, да бъдат предоставени тези инструменти и как, какъв е вашия опит от работата на място? Смятате ли, че е необходимо защитниците на човешки права да бъдат подкрепени, които а, се борят а, срещу насилието? а, и сексуалното насилие срещу мъжете и жените, а както те са застъпници и за а, защитаването а, на правата, свързани с репродуктивното и сексуалното здраве. Е, трябва да задълбочим и нашата работа, като се изготвят и специални а, законови разпоредби. Трябва да се проведе изследване в рамките на парламента, което да покаже с какво се занимават неправителствените организации и то и до каква степен резолюция 1325 се прилага извън рамките на Европейския съюз. Тази е, резолюция е хвален от всички, но самото и прилагане е много трудно. Може би трябва да помислим в рамките на комисията дали ам, не би трябвало да изготвим една резолюция в рамките на комисията, която се занимава с минимални стандарти и правила за прилагането на тази а, резолюция. През октомври ам, ще се празнува 10 годишния юбилей и може би е добър повод да се помислим как по-добре да приложим тази резолюция, дали тя не трябва да бъде ратифицирана и а, да бъде прилагана и в държави извън рамките на Европейския съюз. И 11 държави членки само са ратифицирали а, тази резолюция в рамките на Европейския а, съюз. Тази а, резолюция би трябвало да бъде последвана от национални планове за действие. Много е важно в рамките на комисията по-подробно, може би под формата на една резолюция, да поставим акцент върху прилагането на резолюция 1325. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Хаутала, има думата. Благодаря. Благодаря, че пое председателството от мое име. Съжалявам, че закъснях, но полет от Нью Йорк имаше 3 часа закъснение. Темата, свързана с насилието срещу жени и най-вече в региони засегнати от войни, беше много интензивно обсъдена в Нью Йорк. По време на това заседание на комисията, която се занимава с правата, защита правата на жените. Бан Кимун съвсем конкретно се изказа по тази тема и на най-високите нива в ООН ние получаваме подкрепа в това отношение. Комисаря, а, комисарята за защита на човешките права, срещахме се и с нея, беше подчертано, че е важно програмата, свързана с опазване на човешките права, да бъде включена в всички национални политики. Важно е да бъде, застема, да бъде застъпена темата за защита правата на жените по време на преговори за установяване на мир. Финландия и Швейцария поеха конкретен ангажимент по време на заседанието на ОНЕ, а именно всички предложения, които бяха а, обсъдени, да бъдат взети предвид. Резолюция 1325 ни дава възможност да изготвим съвсем конкретни планове за действия, както и да призовем а, за предприемането на конкретни мерки. 17 страни са изготвили план за действие. Госпожа Штръм изигра много важна а, роля по този въпрос, по а именно сексуалното насилие срещу жените в региони засегнати от война. Беше направен опит е да се удължи нейния мандат. Беше направен а, опит а, също и да се даде думата, да се даде а, право на глас и на жени, които са подложени насилие в а, такива региони. Установих, че нашата подкомисия е изготвила проучване, свързано с прилагането на тази резолюция 1325 и резултати от това изследване се разглеждат с голям интерес. И подкрепям това, което беше казано по повод на нашата резолюция. Благодаря. Няма други желащи да вземат думата. За това ще дам думата на първоначалните ни оратори. Искате ли да коментирате казаното от колегите? И ще ви помоля да бъдете максимално кратки, тъй като има още една точка от дневния ред, която не е засегната. Госпожо Хаузер, имате думата. Ще отговоря на немски и ще се опитам да съм кратка. Смятам, че е много важно а, да подкрепим казано, казаното от Джанин, а, а именно, че е важно да се окаже подкрепа а, на жените. А, жените в такива региони, които се кандидатират по време на избори. Важно е да се привлече и опита, да се получим от опита на тези жени и да им предложим подкрепа. Аз подчертавам и то с радост, е, че тук беше повдигнати въпроса за малките неправителствени организации. Ще се радвам, ако се срещнем отново и да, работ... и да говорим конкретно за това, кое е било приложено директно на практика, а, кое не. искам да кажа, че това, което е написано на хартия, едва ли се прилага на практика ние трябва да а, привлечем малките неправителствени организации на място, да се включат активно в а, а, предприеманите мерки и да използваме та, техния опит. Друго положително, друг положителен аспект – е а, подкрепенето на малките неправителствени организации. Всичко, както казах, е написано на хартия, както и декларацията от а, Пекин. За какво са ни нужни тези документи, които не можем да контролираме дали биват изпълнявани на място? действията на полицията, на съдебните власти, всичко се контролира от съответното правителство, а ние не упражняваме никакъв контрол. Искам да подчертая, че е важно да има специален представител, който се занимава с тази тема, представител, който да обединява всички сили, тъй като този процес е от изключително голямо значение. Тези теми се поемат и се обработват от хора, които се занимават и с редица други неща. Ето защо е необходимо едно обединяване на силите. Трябва да се концентрират силите и да работят в посока постигане на заложените цели. За Германия е много срамно, че правителството от години не изготвя национален план за действие. Нашите ем, държави членки не се занимават а, интензивно Разбира се, в, може би сте чули за това, че имаше един високопоставен политик с статут на беженец, който също е взимал участие в редица кръвополития. Може би трябва и да се провери е, дали в Белгия е, не пребивават е, такива лица трябва да се поеме съответната отговорност, така че а, да бъдат предприяти съответните стъпки. На последно място говорихте за мисиите на Европейския съюз, където има консултанти по равнопоставеността на половите, отношенията между половете. Разбира се, Шарлот поддържаме тесен контакт. Тя е такъв консултант в Кинджаса. Ежедневно получаваше а, оплаквания от жени войници за това, че са подложени на сексуален турмоз. Тези жени войници казаха, че няма място или служба, в която а, да се оплачат. Това означава, че по време на тези мисии на Европейския съюз нямаме център, където да се подават жалби а, срещу сексуален турмоз. Щом нашите а, служители няма къде да се оплачат, какво да говорим за жените, които живеят в Конго. Не смятам, че консултантите са достатъчни. Имаме нужда от център, в който да се подават оплаквания. В рамките на Белгия имаше един представител, който беше един единствен и стациониран в Брюксел. Благодаря, доктор Хаузер. Благодаря за всички коментари. Те бяха изключително положителни към усилията на Испанското председателство в тази сфера. По отношение на казаното госпожа Гомеш. за действията на Европейския съюз за това, което се случва по места и съвместни мисии е, в Демократична република Конго. Нямаме нищо против такъв тип мисии. Ние като председателство на Европейския съюз сме запознати с този въпрос. Ето защо и малко по-рано заявих, че се опитахме да насърчим развитието на местни стратегии, които да са в ръцете на посолствата на Европейския съюз и мисиите на Европейския съюз в съответните райони. Това трябва да става, разбира се, в тясно сътрудничество с гражданското общество. Считаме, че тези местни представители на Европейския съюз са тези, които най-добре е, са запознати с е, местната среда. И в отговор е, на казаното от вас, считаме, че местните стратегии би трябвало наистина да допринесат в значителна степен за последователност на действията в Конго и на други места. Надяваме се, че нашите приоритети да бъдат подети и в програмите на идните председателства, визирам Белгия и Унгария. Ние си сътрудничим тясно с тях и наистина вярваме, че тези местни стратегии ще имат един постоянен характер. Първият Преглед на тези местни стратегии ще бъде проведен през 2012 година. Служителите в нашите посолства ще продължават да работят по тези планове, независимо от ротацията на кадрите. Насилието срещу жените в райони с въоръжени конфликти не би трябвало да е приоритет само за Испанското председателство, това е приоритет на Европейския съюз, който преминава като една нишка през всички останали политики. Баринеса Аштън заяви това многократно. По отношение на минималните стандарти за прилагане на резолюция 1325, Считам, че има много инициативи по настоящем за изготвяне на такива минимални стандарти. Например, Унифем е една от организациите, която се опитва да изготви такива стандарти, които да представляват всъщност едни световни индикатори, показатели, които да могат да замерват la, la aplicación de la resolución 1325 се преве que eh, los resultados и... До каква степен се прилага 1325 е, е, по места в действителност? След това съвета на сигурност, за сигурност на ОНЕ ще ги разгледа през април. Ще бъде интересно да видим какво ще се получи в резултат на това начинание, защото Европейския съюз активно участва в това начинание, наистина. Благодаря председателката, госпожа Арно. Благодаря, госпожо председател. По индикаторите работим с Унифем и освен това един въпросник ще бъде изпратен на 18 мисии на Европейската политика за сигурност и отбрана. По този начин ще можем да разработим тези индикатори за контролиране на изпълнението на глобала, на, на подхода на Европейския съюз. Що се отнася до ограничения мандат на специалния представител на генералния секретар на ОНЕ, това е и позицията на Европейския съюз. Смятаме, че мандата трябва да се разшири. Усилията ни обаче не се овенчаха с успех, но трябва да гледаме на това като на процес. Е, ние трябва да работим с инструментите, с които разполагаме и постепенно да се стремим към разширяване на мандата. Uh, uh, Благодаря, аз искам да направя няколко уточнения за националния план за изпълнение на резолюция 1325. Има проучвания за изпълнението на тази резолюция в Руанда, Демократична република Конго и Бурунди, където желание, целта е да се приеме национален план страните от големите е, езера, всъщност не са само трите страни. През август месец в Бурунди се проведахме една среща и казахме, че е твърде рано да приемем регионален план. Трябва да направим така, както направиха и страните от големите езера другите страни, членове на тази конференция, да разработят своите национални планове за действие, преди да се приеме регионален план. Демократична република Конго, Бурунди, Руанда, Уганда, Танзания, Ангола, Конго, Централноафриканската република, Кения, Судан. Има една страна, която ми обягва в момента. Процесът вече е започнал. Имам предвид процеса на разработването на плана, защото проучванията показват, че тази резолюция не се прилага в региона на големите езера. Демократична република Конго има национален план. Благодаря. Thank you. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори и колеги, които участваха в дебата. Няколко думи за последващите действия. Вече беше споменато, че през септември ще отбележим 10-та годишница на резолюция 1325. Също така беше споменато, че Комисията по правни въпроси е поръчала проучване след приемането на резолюциите и насоките на Европейския съюз. Ние ще разполагаме, имаме възможността да се върнем на този въпрос, когато проучването бъде представено през септември. Що се отнася до финансовите средства, инструмента за стабилност, нашето проучване се спира спря на този въпрос и на необходимостта от цялостен подход. В един от документите се спомена мисията на европейската политика за сигурност и отбрана. Казва се, че няма бюджетна линия за проекти в областта на равноправието между половете. Всички дейности в тази област трябва да получи допълнителни средства от ОНЕ. Този проблем може да се реши в контекста на дискусиите по инструмента за стабилност. Ето защо е необходимо член на комисията по правни въпроси а, да, а, да участва в а, групата. По-нататък, във връзка с конкретната ситуация в Демократична република Конго, това трябва да бъде ясен приоритет. Също така трябва да отчетем факта, че в Конго тази година ще се проведат избори и ние ще се върнем на този въпрос малко по-късно. Приключихме с тази точка от дневния ред и сега преминаваме Към следващата точка от дневния ред – политиките на Европейския съюз в полза на защитниците на правата на човека. Нашия докладчик е председателя на подкомисията, госпожа Хейди Хаутала. Водещата комисия е Комисията по външни отношения. Днес ще разгледаме проекто доклада. Госпожо Халтала, имате думата. Благодаря. Текстът, който е пред вас, в различни езикови версии, е почти същия, като този, който бе представен като работен документ на нашето застание през януари. Сега обаче има някои конкретни предложения, които са включени в текста. Искам да благодаря а, за предложенията на много неправителствени организации и други европейски институции. Радвам се, че Испанското председателство също поставя фокус върху защитата на защитниците на правата на човека. Виждаме, че Европейската комисия би искала да работи все, във все по-тясно сътрудничество с парламента по този въпрос. Надявам се предложенията, които правим с този доклад, да се радват на достатъчна подкрепа, за да бъдат приети и приложени на практика. Разбира се, също сме на един ранен етап, също изготвяме проекто доклад и сега е момента и за нови свежи идеи. Първата част на предложенията е свързана с възможностите, които предоставя Лисабонския договор. Част от тези предложения са насочени към върховния представител. Тоест, върховният представител трябва да включи в своята работа защитата на защитниците на правата на човека по няколко начина. Например, върховният представител трябва да гарантира мерките за защита и да извършва надзор на това по места, така че указанията а, за охрана на тези лица да бъдат прилагани. Всъщност, проблема тук е, че имаме отлични ангажименти, които са поети на хартия, но на практика все още те не се изпълняват и това е и целта на този документ, да обърне внимание върху тази липса. Сега по отношение на службата за външни отношения, записали сме, че трябва да се отделят достатъчни човешки ресурси за предоставяне на защита на тези лица. Седма точка приветства искането на Испанското председателство да се назначи местен офицер, който да извършва връзка между отделните защитници на правата на човека, както и хората, които се грижат за тяхната защита. Предложенията, освен това, са свързани и с по-последователен подход в политиките на Европейския съюз по отношение правата на човека. Например, има едни предложения за годишни редовни заседания, които се провеждат между защитниците правата на човека, както и, и дипло... с дипломати, извинете, не само за да бъдат информирани дипломатите за това какви са потребностите по места и да бъдат информирани за това, кои са те за защитници, но и да се даде една възможност защитниците правата на човека да говорят с Европейския съюз, за да може да чуем техните очаквания и искания. Разбира се, че се подчертават а, и правата на жените. Както знаем, защитниците правата на жените всъщност са подложени дори на още повече рискове от защитниците правата на човека. А, Диалогът на Европейския съюз за правата на човека трябва да стане по-резултатен. Това също сме записали в документа. Смятам, че в тази насока има много поле за работа и този диалог трябва да бъде действителност и да се взема предвид на срещи на върха и при воденето на преговори между Европейския съюз и трети страни. Освен това, подчертаваме нуждата от това независимите НПО да участват в подготовката на диалога, свързан с правата на човека, както и постоянно да се повдигат различните конкретни случаи по време на диалога на нарушение правата на човека. В 17 параграф казваме, че дори е добре да има списък с имената на конкретните случаи, за да може дейността на Европейския съюз да бъде по-съсредоточена и обществеността да бъде по-информирана. Правейки това предложение, е, напълно съзнавам, че то, може би, на моменти е доста проблематично, но пък от друга страна понякога е необходимо да се разбунят духовете и а, да не се мисли само за рисковете при оповестяването на опрена е, информация, но от друга страна да се види да не се създават и прекомерно много проблеми за защитниците правата на човека при оповестяването на такива казуси. Ние искаме да защитим правата на тези лица. Става дума за нашия инструмент за демокрация и права на човека, посредством който ние даваме пряка подкрепа на защитниците на правата на човека. Третата категория предложение е свързана с прозрачността и а, вниманието на медиите. Говорих за този диалог, казах, че трябва да се оповестяват имена на конкретни случаи и според мен понякога такова разгласяване на действията на Европейския съюз за защита на защитниците правата на човека би могло да бъде една доста добра мярка за защита на тези лица. Върховният представител е призован да се среща систематично с защитниците на правата на човека, когато пътува в трети страни. И считам, че всички ще подкрепят това искане. Доколкото разбирам, кабинета на Върховния представител все още не е готов. В момента се набират съответните кадри и би трябвало да очакваме там да бъдат назначени хора, които да осъществяват връзка с тези защитници правата на човека, които сами по себе си са изни изключително смели хора. По отношение на наградата Сахаров, това също може да бъде една, един стимул за даване по-голяма видимост на тези хора. Последната категория предложения от параграф 23 на сетне. Там говорим за по координирани действия, които да са насочени към постигане на резултати. Говори се за един цялостен и всеобхватен подход в работата ни. Освен това, се споменава един наръчник за обработка на молбите за издаване на визи и вече издадените визи. Би трябвало да помогнем по този начин на защитниците на правата на човека да напускат съответните страни, когато а, това е неизбежно. Ние би трябвало да поискаме и среща с представителите на държавите членки, което между другото не съм записала в текста, за да се обсъдят възможностите за оптимизиране на процедурата за издаване на визи на тези лица. 26 ти параграф, там говорим за чешкото председателство и принос към градовете убежища или Shelter Cities. Това е една инициатива, в която се предоставя временна защита на такива защитници на правата на човека. Дава им се възможност да разговарят а, с обществеността, да работят. И при изготвянето на този доклад се надявам всички тези инициативи да могат да бъдат напаснати една с друга, за да може да се постигне по-оптимален резултат. и да между другото, януари месец по време на едно изслушване чухме, че една от основните инициативи не бе и представителя на една от основните инициативи не беше и чул за такова предложение от страна на чешкото председателство. Така че ролята ни а, като координатори на всички тези инициативи би била много полезна. Освен това, в тази част на доклада подчертавам потребността от по-голямо сътрудничество между отделните европейски институции, организации и то не само на европейско ниво. Не само ние се занимаваме с защитата на тези лица, с това се занимава и съвета на Европа, както и много други инициативи на гражданското общество. Това бе всичко. По-основно няма да говоря конкретно върху конкретните подробности или коментарите на докладчиците в сянка. Надявам, госпожа Шаркет е тук. Може би тя ще се изкаже. You, Благодаря, госпожо председател. Докладчиците в сянка Салаш Ласокеш, който не е тук, Виторио Проди, който не е тук, но беше в началото на заседанието и си оставил писмените бележки Мария Шакел от групата на либералите. Така че, ако желаете да се изкажете, дайте знак. Но междувременно е, искам да ви помоля да приветства делегацията на защитниците е, на правата на човека от, е, в рамките на Евросредземноморското сътрудничество. Тук са двама представители. Председателя на Евросредземноморската фундация и господин Камарис, представител на Евросредиземноморската мрежа. Ако искате е, да се изкажете, ще ви дадем с радост думата. Господин Камарис. Благодаря, госпожо председател госпожо докладчик, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за тази възможност да се изкажем при, по време на представянето на този доклад, който според нас е много навременен. След влизането в сила на Лисабонския договор започва създаването на нови дипломатически служби на Съюза. Поздравявам ви за качеството на доклада. Аз представлявам Евросредиземноморска фундация за защита на защитниците на правата на човека. Ние сме независима организация, в която оказва финансова, само финансова помощ на защитниците на правата на човека в спешен порядък или на защитниците на правата на човека, които нямат достъп до финансови средства по различни причини, които, между прочим, са анализирани в доклада или които работят по деликатни въпроси в региона, като личните права, индивидуалните права и свободи. С други думи, ние сме една фундация, чието действия, дейности допълват национални и регионални организации в правата на човека. Ние осъществяваме само финансиране. едната част нашата дейност е финансиране, друга част е, има по-административен характер. Работа с защитници на правата на човека, чието опит е по-ограничен, т.е. целта ни е да създадем една мрежа на защитници на правата на човека. Един пример имам имаме мрежа в Северна Африка, която включва и Amnesty International, и Human Rights Watch. Също така ние реагираме бързо, нашата дейност е конфиденциална и също така нашата финансова помощ способства за укрепване на финансовия капацитет. Страните партньори е, са Туни, Сирия, Египет и Алжир. Това е, са нашите приоритетни страни на всички. Освен това, ние работим с 200 защитници на правата на човека финансовите средства, които предоставяме, идват от е, Европейския съюз. В, по време на няколко конгреса на Лигата на правата на човека, а, е, организацията беше възможна благодарение на финансирането, осигурено от нас. А, е, голяма част от а, печатните разяснителни материали се подготвят и разпространяват благодарение на нашата помощ. Освен това, посещението на много от защитниците на правата на човека в различни страни беше възможно благодарение на е, нашата подкрепа. Сега е, ще дам възможността на моята колега да вземе е, думата. Той е, имаше проблеми с правосъдието и благодарение на намесата на международната общност успя да получи своята свобода. Благодаря ви. Аз се присъединявам към думите, казани от а, моя приятел и от своя страна искам да изразя подкрепа за доклада. Според нас той е толкова по-важен, защото а, вие, а, вие сте запознати с положението в Тунис, в Защитниците на правата на човека нямат никаква възможност за контакти а, с Испанското председателство. Това е много жалко, защото в Мадрид а, бяхме приети а, много топло. Очевидно, вие трябва да работите с оглед на тези трудности и ограничения. Ще се спра на няколко въпроса. На първо място един въпрос, свързан с правото на сдружаване. Сериозен проблем в нашия регион. Мисля, че в диалога в бъдеще по правата на човека трябва да сме наясно с това, че положението с правата на човека и правото на сдружаване е, е необходимо да бъдат заложени в е, законите. Е, аз бих подчертал, че в нашия регион много сдружения водят с неправителствени организации, които всъщност не са представители на гражданското общество, а на послушното общество. Освен това, има и заплахи срещу е, семействата, има конкретни трудности, е, ко свързани с възможностите е, за организиране на сдружения и събрания. Ние се сблъскваме с сериозни трудности в Египет, в Тунис, в Алжир, например. Една организация, средствата на една организация бяха е, е, блокирани. Друг въпрос е свързан с е, Европейската инициатива за правата на човека. Смятам, че трябва да се засили помощта за организации, които работят при трудни условия. Ще приключа бързо, госпожо председател. Искам да привлека вниманието на вашата подкомисия за необходимостта от спешни мерки за оказване на е, защита, за предоставяне на защита и обежище на защитници на правата на човека. това е необходимо с оглед на липсата на една последователна стратегия. Правата на човека на жените е също много важен въпрос. В, в експозето на мотивите се говори и за прозрачността, за предоставянето на визи в спешен порядък, предоставянето на политическо убежище, а също така и за единна точка за контакт на жертвите ние смятаме, че има нужда от пояснение относно възможността за предоставяне на помощ. Необходими са мерки, проекти и програми, които ние бихме подкрепили Ние се надяваме да можем да дадем своя принос с оглед на недостатъчното изпълнение на прияти документи и разпоредби. Председателката, благодаря. Двама души са се записали за изказване. Мария Шаке, докладчика в Сянка от името на АЛДЕ. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за познанието от страна на гостите. Благодаря ви за изчерпателния проект доклад. Искам да направя няколко бележки, свързани с просветната дейност и деликатността на темата. Някои от допълнителните елементи, които бихме могли да позадълбочим в този доклад, са свързани с начинът по който защитниците на правата на човека да бъдат включени в задълженията на службата за външни отношения и най-вече предоставянето им на защита. Правата на човека винаги излизат на повърхността, когато говорим за външна политика, за мироопазване и така нататък. Така че е добре да ги включим в различните програми. Един друг елемент, който излиза също на повърхността по отношение на правата на човека, е свързан с а, виртуалното пространство и онлайн връзките, но нямаме все още добре развити инструменти, свързани с свободата на словото в а, интернет. Мисля, че можем по-общо да кажем нещо по този въпрос, за да се опитаме да постигнем нещо заедно и с комисара за електронния дневен ред. освен това, когато видим и колко е важно свободата на словото в интернет, бихме могли да видим и как по този начин можем да стигнем и до жените, да говорим за правата на човека, да а, излизаме от а, понятията за табу, което е много важно, все пак и като информация, за което да разпространим след институциите тук в Европа. Още нещо. Репутацията и надежността. Когато искаме да говорим пред а, света, трябва да видим как стоят нещата с опазването правата на човека в собствения ни дом, в Европейския съюз. Та се питам, имаме ли необходимите инструменти за това и как се прави връзката с стандартите за правата на човека вътре в Европейския съюз, за да можем да стоим с открито чело пред останалата част от света. Още нещо. Има един елемент от програмата, който е свързан с търговията и правата на човека. Говорихме тази сутрин по него. Хубаво е да включим и нещо от тази тематика тук. Търговията може да се използва тук като наказание или като поощрение и се питам дали можем да говорим, да говорим по някакъв начин с а, корпоративния свят по този въпрос, защото дори да говорим с тях, срещите ни не са редовни и бихме могли да си помагаме много повече. По отношение на държавите членки, всички знаем, че се извършва постоянен надзор на това как се разходват програмите, свързани с външна политика, с развойна помощ, пазване правата на човека. Така че е важно тук постоянно да има преразглеждане и залагане на отправни точки. Много се радвам, че сте споменали издаването на визи на защитниците на правата на човека. Аз съм задавала парламентарни въпроси в Холандия по този въпрос. Там това също е проблем. И според мен това се свързва и с а, начина по който можем да припомняме постоянно на държавите членки ангажиментите, които са поели. Интересно ми е да какви инструменти имаме, за да може защитата на тези хора да не остане само в сферата на празните приказки, а и във вътрешен план в държавите членки да се вземе на сериозно и да бъде приоритет. Затова е добре да видим дали политиките на държавите членки са последователни и също така дали са взаимодопълващи се. Не бива да забравяме, че има и различни, раз, различни подходи а, по културни причини а, сред държавите членки, свързани с а, тяхната история или култура. Така че и последователността и взаимодопълването трябва да бъдат взети предвид. Добре е също така да разгледаме и трансатлантическия диалог по отношение на правата на човек. Благодаря. Очаквам с нетърпение да работим и с вас и с останалите колеги, за да стане още по-добър доклад. Благодаря. Креда. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа във връзка. Е, искам да се изкажа от името на господин Ласло Токиш, докладчик от името на НБ, който не можа да бъде тук. Освен това, искам е, да се изкажа от е, свое име. Господин Токиш ме помоли да представя следните идеи. На първо място той иска да поздрави госпожа Хаутала за нейния доклад. Той смята също така, че трябва да се приветства решението на нашата подкомисия такъв доклад да бъде написан, тъй като правата на човека са сред основните ценности на Европейския съюз. Господин Токеш, напомня факта, че защитниците на правата на човека играят изключително важна роля за осъществяване на промяна в техните страни. Ето защо демократичните страни имат, носят задължението да ги подпомагат и защитават. Освен това, моят колега е, иска да направи няколко предложения във връзка с самия доклад. Първо, взаимоотношенията между Европейския съюз и насоките за правата на човека, разработени през 2004 година, преразгледани през 2008 година. Според господин Токеш, докладът би трябвало да би трябвало да отрази е, по-ясно и по съзнателно духа на тези насоки. Освен това, съществуващите инструменти не би трябвало да бъдат подценявани, а напротив, трябва да бъдат използвани максимално. Второ предложение. Около 16 милиона евро бяха отпуснати през период 2006-2010 година за защита на защитите на правата на човека. Тази сума говори ясно, че в рамките на Европейския съюз този въпрос се възприема на сериозно. След това господин Токиш смята, че помощта на, за неправителствените организации трябва да се предоставя на организации, които имат опит в това, отношение. Опитът е много важен фактор, който е предпоставка за разработване на надежни и жизнеспособни проекти. И накрая моя колега от НП смята, че множество връзки между защитниците на правата на човека и дипломатите на Европейския съюз трябва да стават все по-чести. Контактите са задължителни, за да, могат, за да може да се осъществява подкрепа. Това е което господин Токеш ме помоля да представя. Сега с ваше позволение Искам от свое име да направя няколко предложения. Най-напред е, смятам, че следва да поздравим е, авторката за качеството на написания от нея доклад. Но в точка 5 може да се представи следната делегация. Новата, новите делегации на Европейския съюз в трети страни да препоръчат на държавите членки да издават визи в спешен порядък. Говори се за необходимостта от координация между държавите членки, за да може да се създаде координирана политика в тази област, т.е. издаването на спешни, назложни визи. Необходимо е да препоръчаме изрично да се създаде а, такъв един режим за издаване на визи. С други думи, ние имаме нужда от подкрепата на тези делегации. Не, не е достатъчно да кажем а, всяка държава членка да предприеме необходимите мерки, защото всяка държава членка изчаква другите да предприема действия. Благодаря ви. Благодаря. Господин Симке е следващият оратор. Искам да ви благодаря. Ще започна с следното. Искам да се присъединя към всички похвали, които бяха изречени тук. Този документ е представлява една солидна основа. Аз няма да се концентрирам върху общите аспекти, а ще се концентрирам по-специално върху две важни области, които могат да бъдат разгледани прагматична гледна точка. Днес се занимаваме най-вече с подкрепата и оказване на помощ на активистите, борещите се за човешките права. Трябва да се занимавам с моралния аспект. Ние трябва да помогнем на хората. Виждам тук две области, където можем да постигнем напредък. Първия проблем в рамките на Европейския съюз състои в следното, че всяка на всеки 6 месеца се сменя председателството. Отделните държави членки, които се занимават с този проблем в рамките на 6 месеца, отреждат различна степен на важност на този проблем, свързан с опасване на човешките права. Ето защо всяко едно председателство трябва да отдава много голямо значение на един такъв проблем. Трябва да се а, сложи акцент и върху приемствеността а, при справянето с този а, проблем. Задължително е тези отделни председателства да поддържат контакт помежду си. А именно последните три председателства, което означава в продължение на и в рамките на тези 18 месеца. Трябва да се положат грижи и трябва да се окаже подкрепа на защитниците на човешки права – и не само на тези, които са се занимавали с това в рамките на 6 месеца, а трябва да се отдаде дължимото и на всички останали. В рамките на Европейския съюз се намираме в един особен момент. Имаме представителства в различни държави а, членки, в други държави по света. ще приемем и европейската дипломация. Трябва да отдадем голямо значение на тази тема. Трябва да изградим специализирани отдели, които да се занимават с опазване на човешките права, както и да отказват защита и подкрепа на хората, които се борят за човешките права. В противен случай не можем да отбележим напредък в бъдеще. Благодаря. Ще направя четири коментара. Първият е свързан с шести, шеста точка. Преди това искам да поздравя докладчика за анализ, задълбочения анализ. Бях много удовлетворен от доклада. И така, шеста точка там, всъщност това е една критика, Върховният представител за външните работи и сигурността, който е заместник председател на комисията и създаването на службата за външни действия би трябвало да засилят съгласуваността и ефективността на Европейския съюз в тази област. Мисля, че на този етап вие отдавате качества, приписвате качества на тази институция, които тя те първа трябва да докаже. Много бих искал това да бъде а, така всъщност е, вие говорите повече за потенциал, отколкото за фактическото състояние на нещата. Втората ми забележка е свързана с града, с защитените градове. Градовете обежища. Много симпатичен подход. Искам обаче да направя оговорката, че не трябва да се предвижда отговорност за тези градове, които не са член на тази мрежа. Тези градове обежища носят отговорност за бежанците, а другите не би трябвало да смятат, че са освободени от задължения. Не смятам, смятам, че трябва да, да отчетем и този нюанс. Третата ми забележка е свързана с признаването, повече или по-малко официално, на защитниците на правата на човека в трети страни. Ще обясня какво имам предвид в ситуация, в която има конфликт, действията на защитник на правата на човека са изложени пред трудности. Ако страните са членове на международна организация или конвенция, която пледира същите ценности, за които се бори защитника за правата на човека, логичното заключение е, е, че ако институцията или международната организация предвижда защитата на защитника на правата на човека, неговото положение става по-сигурно. Да вземем пример. В една африканска страна, да речем, защитник на правата на човека не получава признание той може да осъществява своите дейности независимо. Ако обаче тази страна е част от Африканския съюз, тази организация има харта, тя се основава на признати принципи. По този начин неговият статут става по-ясен. Мисля, че това е въпрос по по който следва да, да приемем по-задълбочен подход. Една по-обща забележка. Искам да ви напомня, че преди няколко години холандският министр на външните работи пое, излез инициативата да се предприема действия връзка с правата на човека в Китай. От економическа гледна точка правителството на Холандия пое всички разходи. Аз мисля, че това е неприемливо. Тъй като в договор, в официалните декларации това е предвидено. Ето защо следва и на практика да се направи така, че всички да дадат своя принос. Всички 27 държави членки трябва да признаят правото на върховния представител да говори от името на всички. В противен случай разликите между нас могат да, се, могат да бъдат използвани Последната ми забележка беше малко банална, но понякога смятам, че баналностите могат да ни потикнат да направим нещо по-добро. По-доброто е да поканим върховния представител да дойде пред нашата комисия, тъй като на тя е, има е, конкретни правомощия и мандат. Благодаря, господин Гьоренс. Сега е време Европейската комисия е, да се изкаже Алисия Каталайни. Заповядайте. Аз говоря под контрола на своята колега. А, моята колежка от Панското председателство ще ме допълни, ако нещо пропусна. Но аз искам съвсем кратичко да се изкажа. Искам да кажа, че наистина за нас това е изключително значима тема. И по последното казано от господин Георен, е, ставаше дума за солидарността на държавите членки. Има такава солидарност и ние имаме ясни указания за защитниците на правата на човека. Те са насочени към действителността, те са прагматични и ние се занимаваме с всеки конкретен казус по-отделно и разбира се, всеки един от тях е е различен. Споделяме част от общите цели, е, споменати от е, госпожа Халтала, но мисля, че трябва да се възползваме от вече изграденото и да надграждаме над него. Част от нещата, които имаме, са следните. Имаме 60 държави, за които имаме стратегии конкретни, местни. Председателството, разбира се, може да каже какво е направило за актуализация на тези стратегии, за да имаме пълно покритие на страните, към които се отнасят тези указания защита правата на човека и защита на защитниците правата на човека. Освен това, дипломатическите мисии в тези страни трябва да имат лице за контакт за всички защитници и правата на човека, защото това улеснява хората, които искат да се обадят по отношение на Европейския инструмент за права на човека и демокрация. Той бе споменат няколко пъти. Е, има 11 неправителствени организации, които са бенефициенти. 11 милиона евро са предоставени е, в подкрепа на защитниците правата на човека по цял свят. По-настоящем се занимаваме с укрепване на аспекта, свързан с защитници и правата на човека, което означава и по-ясна политика и повече пари. Това е записано в ревизираната стратегия 2010-2013 година, която ще бъде предоставена на вниманието на парламента вчера. Бе обсъждана от държавите членки, които я одобриха. Защитниците правата на човека там е, така, стават е, изключително важни, в смисъл, че са записани като приоритет. Освен това, Искаме да увеличим парите по цел 3. А, това е прилагането на указанията на съвета за защитници правата на човека от 3% от общата сума на 4,5%, които да бъдат заделени за тях. Това е едно значително увеличение. И ще имаме по настоящата стратегия съвсем скоро а, покана за подаване на предложения Колегите от Евромед е, го споменаха и аз ще повторя. По този начин ще имаме повече пряка подкрепа за защитниците правата на човека и затова имаме такава покана за подаване на заявления. До година ще организираме още един такъв. Там ще искаме от държавите членки да ни помогнат с прилагането на тази политика по ревизираната стратегия. Госпожа Лох Пайлер имаше възможност да се види с част от тези НПО. Ние се радваме винаги, когато има контакти между парламента и неправителствени организации, които работят по места с нас. И накрая, сцеплението между инструментите, външни и вътрешни, и прилагането на кодекса за визите. Те са изключително важни в този контекст. Считам, че Европейският парламент и комисията Либе призовахте държавите членки и Европейската комисия да направят всичко възможно, така щото, когато се предоставя помощ, средства, посредством НПО, в случаите, когато те трябва да напуснат страната, да има такава възможност за много лесно издаване на визи на тези лица. Защото някои държави членки все още като че ли а, не могат да правят. Разбира се, някои могат и го правят бързо, но това е свързано с а, процеса им на даване на визи. Но за нас това е приоритет. Благодаря ви. Thank you. Uh, special... И аз ви благодаря. Испанското председателство иска ли да каже нещо? Just Very, very shortly, um, to, to, to add, I think... Благодаря ви съвсем накратичко. Повечето от моментите вече бяха засегнати. Исках само да добавя нещо за нашата работа. В рамките на указанията на, за защита на защитниците на правата на човека, защото то е свързано с част от въпросите, които бяха повдигнати по време на дискусията действията ни показват, че указанията са тези, които дават възможност за последователност и постъпателност на работата, защото се говореше, че при смената на председателства понякога се губи тази последователност. Не, считам, че по време на нашето председателство ние правим всичко записано в тези указания. Инструктирали сме всичките си посолства, всички делегации на Европейския съюз бяха инструктирани от страна на комисията да актуализират тези 60 стратегии, които съществуват и да разработят нови такива там, където където такива не съществуват. Освен това, инструктирахме нашите посолства да изберат съответна точка за контакти измежду посолствата. Както посочих, голямата част от тези лица за контакти са в делегациите на Европейския съюз, което също дава възможност за приемственост в работата и защитниците правата на човека могат да се обръщат към конкретни лица за контакти. Инструктирали сме отново, казвам, посолствата и делегациите да провеждат по една годишна среща, поне една до края на нашето председателство, където дипломати от посолствата, както и представители на защитниците, да се срещат и да разговарят Um, uh, защото вие говорихте да има повече срещи между дипломатите и защитниците. Ето това е една такава възможност за провеждане на срещи, за да може да се запознаят дипломатите с защитниците, да могат да говорят с тях, да ги изслушат, да чуят техните предложения това е и във връзка с казаното, че Испанското посолство не иска да разговаря с защитници правата на човека в Тунис. Съжалявам да го чуя, но в Мадрид наистина ви посрещахме с отворени обятия. Имаме представител в подкомисията. В Тунис има една работна група за организиране на годишната среща и се надявам това да сближи нашите отношения. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Коментар? Само няколко думи за блокирането на средствата на Организацията за защита на правата на човека. Въпросът е, ще бъде разгледан с тунизийските власти. В миналото е имало проблеми с финансирането на инициатива директивата по правата на човека в Тунис. Ето защо е необходимо този въпрос да бъде повдигнат пред властите. И сега заключителни думи от госпожа Хаутала. Uh, да, благодаря, госпожо председател. Много съм благодарна за всички изказвания. Очевидно има какво да се направи така, защото докладът да стане по-конкретен. Фундация, представителя на фундацията Евромед повдигна няколко важни въпроса. Мисля, че всички ние е, сме съгласни с казаното от вас, че сега е, е, се намираме в стратегически важен момент с е, укрепване положението на защитниците на правата на човека. Разбирам, че вие искахте да кажете, че във вашия регион е, активистите по правата на човека нямат достъп до Европейския съюз. Очевидно това е нещо, което трябва да се промени. Това следва да залегне в доклада. Да не говорим, че и върховният представител трябва да присъства по-видимо. Споменахте правото на сдружаване и събрание. Миналата седмица бях в Беларус, една от страните, в които тези въпроси стоят на дневен ред. Организациите, работещи по правата на човека, не могат да бъдат регистрирани, за да действат, в, да действат напълно законно. Ето защо правото на събрание и издружаване следва да получи внимание. Заплашването на членове на семейството е много сериозен въпрос. Често получаваме сигнали от защитници на правата на човека. Те не знаят какво може да се случи със семействата им, включително и когато напуснат страната. Благодаря, госпожо Шакет. Вие споменахте въпроса за нарушаването на защитниците на правата на човека в а, а, интернет пространството и нарушаването на правото на изразяване. Да, това е въпрос, който следва да бъде разгледан като отделен въпрос, мисля, че е, предстои да бъде направено едно проучване, на основа на което да размишляваме. Когато говорите за търговия, за предприятия, знаете, че аз съм от е, страна, за която говорят като за Nokia Land. Е, Nokia в Иран. Често се говори за неетичното поведение на Nokia. Някои казват, че системите за наблюдение се, се изискват по стандартизационните органи на Европейския съюз. Ясно е обаче, че никоя страна не бива да работи с страна, за която се знае, че преследва защитниците на правата на човека. Няма да е преувеличено да кажем, че сделката между Nokia и Siemens и официалният оператор в Иран, Иран Телеком, е всъщ доведе до нарушение на правата на човека, задържане, изтезание, дори убийство на активисти. И ако можем по някакъв начин да се занимаем с този въпрос, трябва да го направим, но при всички случаи той заслужава внимание в друг контекст. Благодаря, господин Преда. В изказването ви, направено в лично качество, подчертахте необходимостта делегациите на Европейския съюз да препоръчат издаването на визи в спешен порядък. Да, трябва да има връзка между делегациите, които трябва да са наясно с ситуацията с правата на човека в страната и Брюксел и държавите членки. Благодаря ви за казаното във връзка с визите. Вярно е, че макар и да има консулски насоки за шенгенското пространство, държавите членки следват различен подход и мисля, че трябва да ги насърчим да приемат един по-съгласуван подход. Бяха направени много други а, е, бележки. Сега инициативата за градовете обежища. Той не, има не само един такъв град. Е, идеята е град, всеки град да може да се включи в тази мрежа но не бива да смятаме, че само градовете, обежища носят отговорност към правата на човека. Мисля, че ние ще можем да работим с докладчите в сянка, за да усъвършенстваме доклада и разбира се да помислим за измененията. Еми това е което исках да кажа. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на всички оратори, които участваха в този дебат. И сега искам да припомня на колегите, че крайният срок за подаване на предложение за изменения е 16 март, 12 часа на обяд. Последната точка от дневния ред въпроси към комисията. Имаме два въпроса. Първият въпрос е от Барбара Локпир от Аржентина. Давам дамата на представителя на комисията да отговори на въпроса. Uh, thank you. Um, I would like to thank the honorable... Искам да благодаря уважаемата дама евродепутат за този важен въпрос. Комисията следи процесите последните няколко години и ще продължи да го прави, разбира се. Европейският съюз има постоянен диалог за правата на човека с Аржентина. Този въпрос беше дискутиран с Министерството на правосъдието на Аржентина, както и с общностите, които защитават правата на човека в Аржентина, НПО, защитници правата на човека, плюс други недържавни действащи лица като учени и журналисти. Разбира се, на европейско ниво стана този диалог. Ние си отбелязваме безпокойството изразени от уважаемата дама евродепутат, но ние считаме, че оценката на ситуацията в Аржентина е положителна. Не само в Аржентина е имало военен режим през този период, но там има наистина големи злопотреби с правата на човека и нарушаване на тези права. Има много престъпления, извършени по време на а, военната хунта и а, в момента те биват преследвани по съдебен път. Тъй като а, тази хунта е обявена за неконституционна. Над хиляда души бяха обвинени а, и бяха срещу 419 от тях започнати, повдигнати, извинете, обвинения. От нашата делегация също така а, чухме, а, че текат много процеси срещу тях. Този въпрос е изключително важен и за самата страна, и за региона. Ние за това считаме, че това съдебно преследване е положителен факт. А какво може друго да направи Европейската комисия в защита на жертвите, които са изправени пред заплахата, отправена към тях, към извършителите на престъпленията? Макар, че отговорността за това е в ръцете на аржентинското правителство, Европейската комисия беше много активна. Ние подкрепяме всички независими асоциации, както и защитниците на тези лица, които са обект на злоупотреба и малтретиране. Финансираме много проекти. Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Той е много полезен, защото даде възможност на Европейския съюз и комисията да участват активно в този процес. Освен това имаме една координационна група за престъпления срещу човечеството и Работим с неправителствени организации, които предоставят психологическа помощ и всякаква друга подкрепа на жертвите. Освен това, подпомагаме и усилията за събиране на доказателства, които да бъдат предоставени на съда по време на съдебните процеси. 1 милион евро в момента е сумата, която е заделена. Искам да подчертая отново значимостта на инструмента за демокрация и права на човека, който ни дава възможност да играе много активна роля. Благодаря ви, имате допълнителен въпрос, доколкото разбирам. А благодаря ви за отговора, но бих искала да видя списъка. А, много е хубаво, че подкрепите толкова много инициативи, но съжалявам наистина, че не можем да видим съответствие между това, което аз научавам от неправителствена организация и това от вас. А, има все повече опозиция а, към тези процеси, защото колкото повече се приближаваме до истината за това, кои са извършили тези престъпления, толкова по-трудно е да чуем техните имена. Благодаря. Ще ви дам списъка след мъничко. Аз го нося. И а, по отношение на втората част от въпроса ви, считам, че тук трябва да се намери едно много деликатно равновесие. Ще проверя с делегацията, но оценката най-общо е положителна. Чисто символично тези процеси са изключително важни за целия регион. Uh, Следващи последен въпрос, господин Преда за Виетнам. Please. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък и ще ви кажа, че ситуацията във Виетнам ни притеснява. През последните месеци вълната от арести и осъждания на правозащитници и засиленият контрол върху медиите влияе върху международната репутация на Виетнам. Тази година страната е ротационен председател на АСЕАН. Председателят Ван Ромпо изрази притеснението си по време на последното заседание на 11 декември в Ханой Съюзът осъди чрез една декларация на 21 януари осъждането на правозащитници в Хошимин и комисарят Де Хух тази седмица е в Ханой, за да говори по търговски въпроси и по време на посещението си повдигна въпроси свързани с правата на човека. Ние се надяваме, а, ние, ние Следващия конгрес на партията ще бъде през януари 2011 година и в този момент са, страната ще се опита да наложи повече ограничения и възможно е да, да станем свидетели и на връщане назад. През октомври 2008 и през декември 2009 година бяха предприяти бяха прияти резолюции свързани с правата на човека. Що се отнася до препоръките, съдържащи се в тези резолюции, бих казал, че първо, комисията много държи диалога по правата на човека с Виетнам да бъде свързан с конкретни резултати. Ние смятаме, че към момента този диалог е бил много полезен защото можем да е, очертаем областите, в които може да се развива сътрудничество с тази страна. В момента с вьетнамските власти работим по въпросите на свободата на пресата, на меди... либерализацията на медиите. Това са е, области, които бяха очертани в рамките на диалога новото споразумение за партньорство, което се договаря с Виетнам. Този, това споразумение ще съдържа клауза, свързана с правата на човека. Е, ще има позоваване и Международния наказателен съд. Ние смятаме, че това споразумение ще ни даде възможност да засилим допълнително диалога и сътрудничество в тази област. В заключение искам само да привлека вашето внимание върху факта, че делегация на парламента делегацията за връзки с АЗЕАН на 15-18 март ще посети страната и по време на, тази, на това посещение делегацията ще може да повдигне въпросите, които я вълнуват Благодаря за вниманието. Имате ли допълнителен въпрос? Няма. Искам само да благодаря за отговора. Хейдихал. Много съм благодарна на господин Преда за това, че повдигна този въпрос. Според мен това е а, знак за засилващото се економическо влияние на Китай. Ситуацията в Виетнам се влуши и ние трябва да бъдем особено бдителни в парламента. Разбирам, че парламентарната делегация за връзки с АСЕАН ще следи въпросите с правата на човека. Това е за днес. Следващото заседание 17 март. Възможно е да има проблеми с нашето заседание. Искам да благодаря и на нашите преводачи за това, че останаха по-дълго. Закривам заседанието.